Моля да вземете местата си. Allora, darei subito... И така, давам веднага думата на професор Вайлер. Професор Вайдер в момента е директор на Центъра Жан Моне за международно право и економика в New School Law. Бил е професор в Харвардския университет и в Колежа на Европа, както е бил директор на Европейския журнал по международно право и Международното списание по конституционно право. Благодаря ви, и заемете мястото си тук.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 Отново ви благодаря за това, че сте тук сред нас. Високо оценим вашето присъствие. Представих ви преди секунда, така че ще ви слушаме. Сега ще помоля наистина накратко. 15 минути максимум. Much, Много ви благодаря, господин председател. Темата на тази част от дискусията ни е връзката между равнището на държавите членки и Европейския съюз. Много често тази тема минава през понятието за легитимност и често това понятие се бърка с понятието свързано с народен и свързано с народа. Но всъщност е обратното. В контекст на криза трябва да се взимат непопулярни мерки, мерки, които не се харесват на населението и често не се одобряват от него. И именно в тези тежки условия на криза е легитимността на едно управляващо правителство се измерват. Когато има истинска демократична легитимност, правителството може да си позволи да вземе много тежки мерки, които да бъдат приети, възприяти като легитимни. Основната ми теза е, че в настоящата криза легитимните възможности на Европейският съюз са изчерпани и именно това възпрепятства Европейския съюз да вземе решителни действия в контекста на, криста, на кризата. По този начин Европейския съюз е принуден да разчита на легитимните ресурси на държавите членки. Но въпросът с легитимните ресурси на Европейския съюз е важен за бъдеще, за да може да се избегне повтарянето на подобно положение като настоящето. Така че най-напред трябва да се запитваме защо твърдя, че ресурсите на легитимност на Европейския съюз са се изчерпани и че Европейския съюз вече няма истинската легитимност, която има едно национално правителство, дори и в, по време на криза, което му позволява да приема мерки, които не се харесват на населението. Политолозите различават три вида легитимност. На английски input legitimacy или а, приносната легитимност или демократична легитимност output legitimacy или резултатната легитимност, т.е. положението в а, а, когато се измерват резултатите. И третият вид е тъй нареченият политическо месиянство – Сега бих искал накратко да ви обясня защо раз... легитимността, идваща от резултата и политическото месиянство не са възможности за Европейския съюз да гарантира своята легитимност. И така, от дълго време насам легитимността на европейските институции се основаваше на резултатите. Тук се връщаме и до тезата на фун... за функционалност и за декларацията на Робер Шуман за постигане на резултати. Ясно е, че в контекста на тежка криза, като днешната, няма как да се разчита на подобна легитимност. Няма значение дали кризата е причинена от а, Съюза и дали, тя, и дали за нея са отговорни Европейския съюз, Комисията, съвета и парламента. Важно е какво е възприятието на населението, а населението смята, че в този контекст съюзът не дава, не произвежда резултати, а дори напротив, в някаква степен резултат от дейността на съюза е самият проблем. Пак казвам, не е важно дали това е вярно, но важно е, че такова възприятието на населението, подкрепено от редица социологически сондажи, така че няма как Европейския съюз да се ползва за бъдеще от тази легитимност, основаваща се на резултата. Политическото месиянство беше основният фактор за легитимност в Европейския съюз. В началото имаше сериозен демократичен дефицит. Твърдеше се, че асамблеята, която тогава представляваше парламента, няма никаква власт имаше служители на националните правителства в комисията и в съвета. И това законодателство, което се произвеше по този начин, все още не беше започнало да дава резултати. Но въпреки това, по това време имаше много сериозна легитимност, която се основаваше на една мечта. Мечтата на Шуман, мечтата да се загърбят разрухата и проблемите на Втората световна война и да се започне едно много по-светло бъдеще и от човешка гледна точка, и от економическа. И тази мечта беше много привлекателна, затова я наричаме политическо месианство. Няма значение дали ам, начина по който тази мечта се осъществяваше отговаря на традиционните ни възприятия за демократична легитимност. В името на една мечта човек може да постигне много и в името на тази мечта хората бяха склонни на големи саможертви е, и бяха склонни да приемат Европейския съюз, за да постигнат тази цел. Но нямаше как това положение да продължи дълго. Политическото месиянство винаги се проваля и то по няколко причини. Първо, когато политическото месианство успее, то всъщност се проваля, защото ако мечтата бъде постигната, вече няма смисъл от съществуването на съответната структура. На друго място, ясно е, че всеки път, когато говорим за мечта, няма как да бъдем на висотата на мечтата. Знаете, че бракът никога не е толкова хубав, колкото медения месец. И че мечтата за обетованата земя винаги е по-хубава от самата обетована земя. Така че ако искаме да обединим всичко в една метафора, може да сравним 8-те 800-те е, думи на декларацията на Шуман с е, целият текст на Лисабонския договор и виждате колко голяма е разликата между тези два текста. Така че, както виждате, трудно е да се поддържа такъв вид политическо месианство. Но искам също така да отбележа, че Европейския съюз постигна огромни успехи. Спомням си когато Митеран се изказа по телевизията и се опита да призове европейски, френските граждани да гласуват за договор от Мастрихт. Тогава той спомена ам, сближаването и дружбата между Франция и Германия и младите хора на възраст по 45 години не знаеха за какво говори той. И така днес проблемът е, че трябва да се намери нова визия, нов вид политическо месианство – нещо, нещо ново, което отново да може да, привлеч, да впечатли и да привлече въображението. А за момента подобен вариант няма. Опитите за изграждане на еврото не могат наистина да се приемат като мечта. Те са по-скоро опити за спасяване на едината валута, а не се представят като истинска мечта. Така че за момента няма заместител на първоначалното истинско политическо месианство, което беше движеща сила на Европейския съюз в продължение на години. И така сега преминавам към въпроса с демокрацията. Тук си има един парадокс и аз лично съм нарекал публикацията си Демокрация без народа. Парадоксът е, че ако разгледаме структурата на Европейския съюз, Изглежда, че основните правила на демокрацията са спазени. Има Европейски парламент, е, неговите правомощия се увеличават, той е законодател заедно с съвета и демократично избран. Така че въпросът е къде точно е недостигът на демокрация? Но парадоксът всъщност е още по-голям. Спомням си, че по време на първите преки избори за Европейския парламент през 1979 година имаше известно разочарование с избирателната активност по времето. Като сравнение да се правяха не с Съединените щати, където по принцип има ниска избирателност, да се правяха с националните избори в държавите членки. И така тогава, през 1979 та година си мислехме, че избирателната активност е много ниска. Но това не се струваше нормално, защото тогава Европейския парламент имаше много ограничени правомощия. И идеята беше, че когато Европейският парламент увеличи своята власт, когато може да покаже ролята си на истински актьор в случващото се в Европейския съюз, то тогава избирателната активност ще се увеличи. На практика обаче се случи тъкмо обратното. Със всеки нов договор Европейския парламент увеличаваше своите правомощия и сега вече е на равнището с законодателно на съвета. Но едновременно с това, ако разгледаме избирателната активност на, всяк, на всички избори за Европейския парламент, забелязваме, че тя намалява. И именно това е парадокса. Правомощни парламента се увеличават, но доверието и интереса на европейските граждани намаляват, ако съдим по тяхното решение да гласуват или не на евроизборите. Как може да се обясни този парадокс? Ще ви предложа няколко възможни обяснения. Първо, в нашите държави членки демократичните системи са много различни президентската система във Франция е много различна от парламентарната система в Великобритания и парламентарната система в Германия и Италия. Но искам да се спра на два принципа, които се споделят от всички демокрации в, на, на нашите държави членки. Те не определят какво е демокрация, но без тях трудно може да се говори за демокрация. Тоест, те не гарантират стабилна демокрация, но без тях няма как да има изобщо демокрация. Първият е принципа на представителност. Ако определен брой хора гласуват в даден ден по някакъв начин, това трябва да има своето влияние върху изготвянето на законодателство. Има разлика дали ще, се, ще бъде избран Обама или Мир Тромни, Мейджор или Тони Блеер, Оланд или Саркози. Разликата може да не е голяма, но все пак има разлика. Има разлика в политиката на преразпределение на средствата, във външна политика и т.н. Или като ми но изборът на господавателя се отразява в управлението. Това обаче не въжи в Европа. Връзката между избора на господавателите и политиката е изключително слаба. Няма значение дали в Европейският парламент мнозинството е център-ляво или център-дясно. Тази тенденция не се отразява в реалните действия на Европейския съюз. Така че основният принцип на демокрацията, който се споделя от всички демокрации по света, е принципа на представителност. В този случай господователят знае, че ако достатъчно хора гласуват като него, това ще се отрази върху управлението. А това не се случва на европейско равнище. Отделните политически групи а, нямат отделна програма. Всички те са за Европа, но не се виждат реални расики в програмата и господавателя няма усещането, че ако избере християн-демократите и социалистите, това ще промени по някакъв начин облика на Европа. Ако погледнем Европейската комисия, комисията винаги се е хвалила с своят неполитически характер. Рено Деус, който преди малко се изказа, с пълно право каза, че тук говорим вече не за недостиг на демокрация, а за недостиг на политика. В Европа няма, я няма този вид демокрация, при който политическият избор се отразява в реалното управление. Така че нормално гражданите да нямат стимул да гласуват. Очевидно е, че техният глас не променя нищо. Другият водещ принцип е принципът на отчетност. На английски и математичният а, из, израз а, изхвърлете а, изхвърлете разхищаващите навън. Това се случва в, всяка, в всяка една от нашите демокрации. Ако по време на управлението на Ланта, например, нещата не вървят, след 7 години можете да го, или 5 години можете да го изхвърлите, така да се каже. И това е една от вършите линии на демокрацията. А във всяка една от нашите държави членки има възможност да бъдат изхвърлени, така да се кажат, прахосниците. В Европа имаме управление, но нямаме правителство, така да се каже. Тоест, теоретичната възможност Европейският парламент да разпусне комисията не отговаря на този принцип, че могат да бъдат изхвърлени прахосниците. В Европа връзката между Европейския парламент, комисията, Европейския съвет и различните председатели са много сложни. И няма нито един момент в процеса, в политическия процес в Европейския съюз, където изборът на гражданите да може да промени реално ситуацията. Ние отнемаме тази възможност на гражданите, а това е един от основополагащите принципи на демокрацията. Ако господавателите знаят, че техният глас няма по никакъв начин да промени хората, които управляват, тогава защо да гласуват гражданите? Къде е Vox Populi в цялата тази ситуация? Знаете, че имало случаи, на подвеждане под отговорност при а, злоупотреба с средства, например. Но къде е политическата отчетност? Може ли някой да ми даде поне един пример от 79-та година насам, когато е имало политически провал и някой е платил политическа цена за това? Това не се случва. Не се случва с членовете на Европейския парламент, не се случва и с членовете на Европейската комисия и съвсем естествено не се случва с членовете на съвета, тъй като те всъщност принадлежат по-скоро към националните правителства. А ако погледнем към Лисабонския договор, това не беше голям успех. Не беше успех и фиаското с а, Копенхаген. И Копенхагенската конвенция. Така че, пак казвам, в Европейския съюз няма истинска политическа отчетност. И затова не бива да се очудваме, при положение, че тези два основни водещи принципа демокрацията представителност, т.е аз мога да избера този, когато искам и политическата отчетност, т.е. можем да изхвърлим тези, които не, от които не сме доволни. При това положение няма защо да се очудваме, че европейските граждани не искат да гласуват и че интересът към Европейския парламент не е на нивото, което очаквахме. Разполагам с необходимото време Бих казала още нещо, господин председател, но ако трябва, ще спра до тук. Ще кажа още нещо. Когато говорим за демокрация, вече, както вече казах, моята публикация се нарича Демокрация без народа. Тук говорим за отчуждаване на народа. В, тази, в настоящата ситуация даваме възможност на гражданите да гласуват и те отказват да го направят. Знаете, че в някои държави членки избирателната активност е под 30%, а общата избирателна активност за Европейския съюз, която е под 50%, би била още по-ниска, ако в някои държави членки гласуването не беше задължително. Така че, наистина, в случай може да говорим за демокрация без народа. Но има и един друг важен аспект. Знаете, че демокрация всъщност идва от демос и краси, т.е. управлението на народа, от народа за народа. И един от провалите, свързан с европейското гражданство, е фактът, че не успяхме да породим един истинско усещане за европейски народ, за европейски демос от 10-15 години насам се говори, че проблемът с демокрацията е в липсата на европейски демос. Но това винаги ни се струвало като някаква академична теза. Когато за първи път при 15 години изказах тази теза, повечето хора ме погледнаха с известно пренебрежение. Мисля, че просто си играя с, с хубавата гръцка дума. Но днес сме свидетели на една истинска проява на този принцип и на фактът, че имаме демокрация без народ. Ще ви обясня, обясня защо. Ясно е, че имаме нужда от някакъв а, фискален съюз. Още на времето беше зададен въпроса какво ще се направи при първият а, сериозен финансов удар, когато няма възможност за прехвърляне на средства между различните държави, както може в щата да се прехвърля между различните щати. Какво ще се случи в този случай? Така че имаме нужда от някакъв а, фискален съюз. Но, дами и господа, фискалният съюз има и свое социално измерение. И това социално измерение е свързано с въпроса за демос и демокрация. И ще използвам отново примера с Съединените щати. Ако в Тексас, например, има много сериозна фискална криза, т.е. ако има сериозен балон на движимото имущество и е, щата стигне до състояние на фалит. Ще има голям дебат в Съединените щати. Дали трябва да се спаси Тексас или не? Да се, спа, да се спаси ли Нью Йорк или не? подобен дебат се води в момента в Европа, дали трябва да спасяваме Португалия, например, или Гърция. А, на времето дискусията беше много интересна. Имаше няколко, които твърдяха, че не бива да се спасяват, че те са поели моралния риск и трябва да, а, да се справят с последствията. Имаше други, които смятаха, че трябва да че има социални последици, които трябва да се вземат предвид. Но никъде не чухме някой да кажем защо ние в Калифорния трябва да плащаме за Тексас. Въпросът не стоеше, защото сме в Америка и всички са американци. Никога няма да чуете в Съединените щати някой да казва защо ние в Масачузетс трябва да плащаме за Западна Вирджиния или нещо подобно. Днес виждаме ситуацията демокрация без народ, защото чувате гражданите в Германия, които са против спасяването на Гърция. И то не защото са против економическият аспект на това спасяване, просто защото германците, ни, те като германци не искат да помогнат на гърците. Германците казват, защо ние трябва да помагаме на мързеливите гърци, таранци и така и нататък. Те не се противопоставят на принципа на финансово спасяване, те не виждат а, необходимостта от солидарност, от чисто човешка гледна точка. И внезапно си даваме сметка, че провалът, а, да, провалът в опита да се изгради истински европейски демос, това академично понятие, днес ни застига в действителността. Проблемът не е, че не знаем какъв, какво е решението. Проблемът е, че има съпротива от страна на държавите членки и тази съпротива идва от невъзможността да се възприемем като европейски народ. За сметка на това ни ще ставаме финландци, италянци, гърци, германци и т.н. и всеки трябва да се оправя сам. Благодаря ви. Благодаря ви. Реалиста. Много реалистично. Следващия професор е професор Кум който е в, работи в университета в Нью-Йорк, преподавал е в много важни и известни университети по цял свят и също така е в редакционния съвет на много научни списания. Имате думата. Now I beg your indulgence to consider... Моля ви да проявите толерантност, защото моята задача е невъзможна. Не само, че имам само 12 до 15 минути, за да лансирам своята теза, а и говоря след Джозеф Вайлер, който беше изключително красноречив. Няма как да измисля нещо подобно. Ще се опитам да прокарам две основни тези и да дам аргументи за тях. Тези тези не са особено оригинални. Първата от тях. Европейския съюз има нужда от собствени ресурси и на второ място изборите за Европейски парламент трябва да се превърнат в избори за истински европейски парламент, парламент на Европа. Всъщност тези идеи са очертани в един документ, създаден от Мигел Мадуро. Искам да дам конкретни обосновки за това, защо тези неща не са се случили. И ще направя връзка с кризата в Европа, пред която сме изправени. Нека за минута да поговорим само за кризата. Каква е тя? Едно обяснение е, че това е проблем, който проистича от паричен съюз без фискален съюз. Исти истински асиметрични шокове без да има отчетност. Какво биха казали създателите на договора от Маастрих? Те биха казали създадохме механизми за защита от асиметрични шокове. Те обаче не са прави. Всъщност асиметричният шок се случва поради човешка грешка, човешко поведение. Това не са метеорити или астероиди. Какво се обърка? Някои държави членки, доста на брой всъщност, харчаха през пръсти и нарушиха правилата в договора от Мастрихт относно фискалната дисциплина. Ето едно друго обяснение. Причината за кризата е харченето през пръсти на някои държави членки и това в крайна сметка доведе до проблеми, в които се забъркаха и други държави членки от еврозоната. Всъщност, има едно нещо, което е вярно относно кризата. Много държави членки пренебрегнаха правилата, свързани с фискалната отговорност. Сега има 23 процедури за свръхдефицит срещу 23 държави и членки и проблема не е само харченето през пръсти и не може само така да обясним кризата. Германия, Франция, Ирландия и Испания дълго време бяха считани за по-благонадежни в Съюза. Така че харченето през пръсти не помага винаги, като обяснение. Какво може да е по-убедителното обяснение? Основната причина, ако трябва да определим само една причина, то това е прехвърлянето на средства от публичния сектор към частния сектор, към финансовия сектор и по-конкретно банките. Сега, 15 минути няма как да ми стигнат за нещо подобно, но нека да кажа няколко думи. От октомври 2008 до октомври 2011 година комисията е одобрила 5,4 трилиона евро държавна помощ за финансовия сектор, т.е. 4,5 трилиона. Това е някъде около 30% от БВП. 6 пъти повече от средствата, които ще се осигурят за Европейския механизъм за стабилност. Значи, представете си какво щеше да стане, ако тези средства бяха вложени и използвани по друг начин. Гърция нямаше да бъде проблем. Кризата в крайна сметка доведе до това, че нямаше отчетност пред данакоплатеца за това как се харчат неговите средства. И това е истинския проблем. Ако сметнете, че основната причина за кризата е проблема в банковия сектор и финансовото регулиране, то може да се каже, че част от отговорността за регулационния провал се дължи на следното. Трябваше да се гарантира, че от самото начало европейските граждани и, и тяхното мнение се взимат предвид. Без истински паричен съюз, кризата нямаше да е толкова дълбока. Когато една държава се намеси и спаси своите банки, като в Испания, например, 100 милиарда, това оказва голямо външно влияние върху банките в други страни. Ето защо тук можем да пледираме за отговорност, за отчетност. От самото начало, съответно, натрупаните задължения трябва да се разглеждат като европейски задължения, задължения, които Европа трябва да покрие. Не може да се разпределят разходите на плещите на конкретни държави, в зависимост от това къде се намира съответната банка. Ако сметнете, че проблема е само в банковия сектор, това може и да помогне. Когато сметнете обаче, че се харчи твърде много, то тогава държавите ще трябва сами да си решат проблема. Може да се говори за солидарност, за трансформиране на средства от една държава към друга – to a genuine risk of a, of, a, of a financial market which is highly interdependent and structured by European rules. Ако вземем предвид факта, че европейските пазари са взаимно обвързани, ние трябва да приемем, че трябва да финансираме тези пазари колективно като европейци. И съответно тук се намесват и механизмите за прехвърляне на средства. Тези механизми, ЕСМ, например, това са междудържавни механизми. И тук правя връзка с казаното от Йозеф Вайлер относно фискалния съюз и демоса. Искам да разкажа нещо по-различно. Не става въпрос за дебатите в САЩ, дали трябва да се помогна на Тексас. Това е една история от Германия. Става въпрос за един конкретен немски феномен, който се нарича Ленда Финанс Ауслайх. За какво става въпрос? Немското правителство събира данъци, повечето от тях отиват за федерални политики, но част от парите отиват за федералните провинции. След като тези пари се дадат на провинциите, малка част от тези средства се преразпределя зависимост от различните нужди на различните провинции. И тук идва странния момент. В Германия няма дебат за това дали федералните средства се прехвърлят и трябва да се прехвърлят. Никой не говори за това колко пари идват от Бавария в федералния бюджет или в други провинции имам предвид от други провинции в държавния бюджет. Но по отношение на това преразпределение от една провинция към друга, от Бавария към Берлин, например, от Швабия към Бремен, например, точно в тази връзка има големи политически дебати, омраза, ненавист и точно тук идват и сериозните политически разговори и се започват разговори за политическа отговорност и така нататък. Какво определя дали ще има такива дебати или не? Как се събират парите и как те се прехвърлят? Механизма, който използваме е в основата на дебата. Идентичността в този случай е най-съща. Става въпрос за германци, които си разпределят средства. Но избирайки един механизъм за сметка на друг, ние създаваме ненавист, липса на солидарност и подчертаваме, укрепваме една идентичност за сметка на друга идентичност, а не създаваме една единна идентичност. Ако Европейския съюз започне да събира средства не от държавите членки, няма да говорим за съюз на трансферите, а ще говорим за европейски граждани и за сътрудничество между тях. Ще говорим за създаване на економическо економическа справедливост в Европейския съюз и никой няма да се противопоставя на прехвърлянето на средства, защото това, което имаме сега, подкопава солидарността, създава ненавис. От друга страна, ако има истински критерии, които да се събират чрез европейски политики и има европейско законодателство с тази връзка, ще можем да станем свидетели на такава солидарност, каквато искаме да виждаме у гражданите. Това е едната страна на монетата. Втората страна е свързана с това как Европейския парламент и изборите за него да станат истински избори. Първо ще кажа няколко думи за това как трябва да се направи е, това. След това ще говоря за аргументите, защо идеята може и да не е толкова добра. Знам, че има стремление в тази посока. Какво се предлага? Всяка от партиите трябва да определи кандидат, свой кандидат за председател на комисията и да се създаде политическа надпревара между тези кандидати, да се представят съответните лица, да се казва ето това е нашия кандидат – и освен това да има още няколко лица, които да бъдат, например, комисари. Това ще бъде кабинета на съответната партия. И съответно партията може да каже, ние водим кампания в редица държави членки. Естествено, има връзка с националните партии и представяме ясно очертана програма с ясни фигури, водещи лица. Ако има такава кампания и има такова споразумение между партиите за истинска изборна кампания, то тогава аз вярвам, че е много възможно да има друг вид изборна реакция сред гражданите различна от тази, която имаме до сега. Защо това е важно? В ситуация на криза стана ясно, че един от огромните проблеми на Съюза по отношение на неговите граждани е, че той е нещо като монолитен блок от резултати. Ако тези резултати ви харесват, вие сте за Европа. Ако не ви харесват тези резултати, вие сте против Европа. Ако харесвате тези резултати, вие искате да има повече такива резултати. Нямаме обаче институционално средство, чрез което да има альтернативни форми на Европа и те да участват в публичния дебат. С други думи, гражданите да могат да кажат тази Европа не ни харесва, но пък тази може и да ни помогне да се идентифицираме с нея самата. Така че от гледна точка на гражданите поне би било добре да има една такава мярка. Това ще бъде ответна мярка на евроскептицизма и на връщането към националните ценности. Много често Европа не ни харесва, но няма никаква альтернатива. Ако не друго, то много можем да спечелим, ако тръгнем по този път. Въпросът е това реално ли е? Може ли да се случи? И какви са разходите? На каква цена ще стане това? Това са разговори, които сте водили вероятно вече. Аз искам да изброя някои аргументи срещу тази теза. Един стандартен аргумент, който чуваме, погледнете какво представляват европейските избори. Колегата Вайлер показа данни, според които въпреки увеличаването на правомощията на парламента от 79-та година насам. Хората, които гласуват като брой, постоянно намаляват. Съответно, има дълбок системен проблем, който не може да бъде решен така лесно. Освен това, има хора, които говорят за липсваща идентичност, за липсваща инфраструктура на гражданското общество, различни езици, структурата на партийната система, няма единни европейски партии, няма партии, които да са ангажирани с европейската идея. Те се опитват само да си запазят коалиционните партньори и така нататък. И ето защо не е очудващо, че има такива проблеми. Аз лично не вярвам, че тези обяснения са толкова валидни. Ще видим какво ще стане на следващите избори и ще видим ако се включи такъв истински изборен процес, който очертах, дали резултата ще е същия. Аз мисля, че ако подходим сериозно, резултатите ще бъдат очудващи. И е важно да се пробваме, ако не е друго. Има още един аргумент против тези често подхвърлени обяснения. На лице е идеята, че има нещо проблемно и нежелано в а, това съюза да получи някои черти на класическата държава. Не трябваше ли Европейския съюз да създаде нещо съвсем ново? А сега, в крайна сметка, с а, развитието на събитията се опитваме да създадем структура, която прилича все повече и повече на класическата държава. Аз мисля, че този аргумент трябва да бъде оборен с а, разумността на Жан Моне. Жан Моне не се интересуваше толкова от това дали ще имаме международна организация или обект суи генерис или нещо друго. За него беше важно да има основания, според които трябва да се работи заедно и трябва да се събират ресурси на едно и също място. И съответно да се следват общи ценности. Ако днес заключим, че от прагматична гледна точка е добре Съюза да има компетентност в фискалната област и съответно да се стигне до по-голяма отчетност пред нещо като правителство, ние трябва да не се страхуваме, а да го направим, да създадем тези нови структури. И не трябва да се плашим от а, идеи на хора, които говорят за наднационално чудовище и така нататък. Трябва да използваме този прагматизъм на Жан Моне, и в крайна сметка да демонстрираме, че Съюза може и да създаде такава структура, която да прилича на тази на класическата национална държава. Еко грация професор Кум Благодаря, господин професор. И сега давам думата на професор Манзела, който преподава в университета Луис в Рим от 94 до 99 е бил и депутат в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на италиански. Докато хората си слагат слушалките, искам да ви благодаря за поканата, което ме връща към старата ми любов в парламента – бе ми зададен въпрос и то е дали Европейският парламент се легитимира като институция, представител на институт на ново економическо парично управление на различни нива. Въпросът трябва да бъде обърнат с главата надолу, според мен. По-скоро трябва да се запитаме дали новото економическо управление само по себе си легитимизира, е легитимно и до каква степен Европейския парламент трябва да подпомага тази легитимация. Новото излезе и в нашия дебат днес, а то е, че въпросът за демократичния дефицит промени естеството си. Преди голямата криза, като че ли той бе свързан единствено и само с горната част на институционалната структура на Европейския съюз а от друга страна европейските граждани или демоса, както искате го наричайте. Въпросът за демократичния дефицит и легитимация е неделим. Не може да бъде делен от Съюза. Трябва да се разглежда и в рамките на Съюза, и в рамките на държавата, защото те имат обща политическа съдба кризата на демократическата практика, т.е. На, практик, на, на практикуването на демокрацията, доведе до интеграция между държавите в Съюза. И какво се случи? В голямата криза институционалната и националната динамика бе компресирана, т.е. на регионално-национално ниво или на парламентарно ниво. Програмите за публични политики станаха различни, октруае. Имаме и Централната банка. Юридически всичко това се формализира от европейските институции – Говорим за федерализъм и парламентаризъм при изпълнение. Така могат да се тълкуват и договорите и това започва до някъде да се подрива. Защото държавите са господари на договорите до степен, до която това им е позволено от контекста, от економическа гледна точка. Типичният механизъм на парламентарните режими е дуплициран, т.е. е дублиран. Правителствата имат нужда от доверието на своите парламенти, но имат нужда и от доверието на Европейския съюз. като че ли по-малко се страхуват а, националния парламент да им гласува на доверие, отколкото се страхуват от това да получат а, недоверие от страна на Европейския съюз при неспазване на финансовите задължения. И така, голямата криза определи това, което европейстите от край време мечтаеха. Мечтата на Вайнер – за какво се сънуваше, за какво си мечтаеше? Едно публично европейско пространство, където европейския въпрос е в центъра на политическия дебат. Той се превърна в такъв централен въпрос, но оттам се, довед, се стигна и до кризата, до, технич, е, тех, извинете, до експертни правителства, до движения срещу Съюза до предаване на част от суверенитета и носталгия по предадения суверенитет. Институциите на, на Съюза вече не се разглеждат като пожарникари, които се опитват да спрат огъня, а като пиромани, като тези, които са започнали огъня. Ето това обяснява защо се говори за рефен... референдум, паневропейски референдум. и правителствата, и парламентите, и националните съдилища искат като че ли да махнат от плещите си отговорността към общественото мнение и да я прехвърлят, защото общественото мнение става все по-агресивно и все по-тревожно. Та пред всички тези общи рискове на Европейския съюз, пък и национални рискове, мисията на Европейския парламент не е само да бъде една институция с ясни мандати между двете сфери, но защото говоря за държавите, за Съюза, това са двете сфери. И изведнъж се говори за един кръг от демократична легитимност, който трябва да убеди гражданите да му вярват. Господин Дехус, защо такъв тип а, а, доверие говори. Идеята е всъщност да се съберат а, новите моменти в европейското управление, за да се посочат евентуалните възможности Европейския парламент да тръгне към демократичен прогрес. Последните развития в европейското управление се характеризират от три основни промени. Първото е международното право, за да може да се преодолее този блокаж при държавите с новите мерки за стабилизиране на финансите. Второто е навлизането в конституционното право на държавите членки, защото се търси финансова хомогенност. И на трето място изобретяването, бих казал най-точно, на едно междупарламентарно сътрудничество от постоянен тип. Постоянно сътрудничество между Европейския парламент и народните събрания в отделните държави. По първия аспект е, на международното право говорим за фисколен пакт, говорим за европейския механизъм за стабилност, защото това е сателитен договор, защото има клауза за използване на този механизъм от подписалите го страни. Та, по първия аспект трябваше да има подсилено сътрудничество с а, други способи, за да се преодолеят а, съответните препятствия. Споменаха се тази сутрин тези четири а, пречки. Има и политически пречки пред а, финансовата стабилизация. В тази рамка компетенциите на Европейския парламент, записани в Лисабанския договор, остават такива каквито са. Не засегнати. Дори бих казал, че са подсилени, ако се вземат предвид новите функции, които са дадени на Европейската комисия и Европейския парламент има а, възможност да контролират дейността на комисията. Една нова функция на интеграция на Европейския парламент трябва да засегне два момента. В а, това подсилено сътрудничество Европейския парламент а, като единно тяло всъщност представлява едно дуадрегар – и за онези държави, които са, не са държави по договора. Още нещо, което показва същата интегративна функция е непроменения състав, т.е. състав от европейски депутати, избрани в държавите, които са извън зоната, от... и на базата на 13 ти член от фискалния пакт, на съответната конференция, те трябва да обсъдят бюджета със съответните комисии от националните парламенти. По тази два момента, които потвърждават принципа на неделимост на Европейския парламент, се отваля идеята за един Европейски парламент с вариативна геометрия. Ако погледнем настоящата диференциация в структурата на Европейския съюз, единството на парламента персе се превръства в фактор за демократична легитимност срещу междуправителствения подход и в негов отпор. По втория аспект нарушаването на националното право, извинете, националното конституционно право. В случая говоря за европейския семестър, за балансирания бюджет, както и за влизането в сила на фискалния пакт с е, незачитане на а, единодушието като начин на гласуване. След това подпомагането, финансовото помагане посредством механизма за стабилност и фискалния пакт. Тук Европейския парламент изигра огромна роля при разработването на новите норми посредством тези шерпи, както ги наричате, Все едно се очакваше този метод за консултации по 11-та декларация. Това важно присъствие не се отразява обаче в функциите, предоставени на Европейския парламент по процедурите за актуализация. Все едно парламента се интересува повече от конституционализацията на тази структура, а не в самите механизми но не може да се пренебрегне всъщност и важността на економическия диалог, пакета от 6 економически мерки, извинете, законодателни мерки и диалога на Европейския парламент, защото той не може да следва само гласа на своите на мнозинството в себе си. Европейския парламент е бюджетен орган е, той има бюджетни правомощия, което доведе и до проблеми по отношение на бюджета. И последния аспект – връзката между Европейския парламент и националните парламенти. Оставаме с впечатление за скок напред по отношение на предишното състояние по Лисабонския договор. Има неща, които са отвъд и над Лисабонския договор. Съществува идеята за една истинска парламентарна европейска система с нараснала система, сила на националните парламенти и сътрудничеството между парламентите. Това, в това между парламентарно сътрудничество, Европейския парламент може да играе ролята на център, т.е. този, който държи е, юздите между отделните видове форуми за заседания, заседателни форуми, извинете. Националният вод в определен момент се свързва с европейския вод. Днес се говори много за възраженията срещу така наречената камера на държавите, която им се струва на някой нещо естествено. Но една консултативна камера и една камера, която взема решение, не са единствените варианти. Има нещо средно. Имаме една камера, която може да оказва влияние. Дори юридически е валидно това като понятие, влиянието в демокрацията също има своето място. Европейския парламент може да създаде една мрежа, която да е свързана с парламентарното сътрудничество и да подкрепи една такава мрежа, за да може интерпарламентарното сътрудничество да бъде сътрудничество по същество. И накрая, Новото измерение на европейското управление по никакъв начин не уронва ролята на Европейския парламент. Няма нужда от централизация или вертикализация, когато се говори за легитимация на парламента. Парламента сам по себе си играе такава легитимна роля, но и самия неговото, самото негово съществуване изисква легитимация. А то идва само от качеството на гласа на господавателя. Затова външните наблюдатели казват, че имало много опити, за съжаление неуспешни, за привличане на такива гласове. Господин Дав, господин Кум говориха за това, за това, че политическите семейства могат да направят много за денационализация на вота на гражданите в Европа, за да може да имаме европейски избори за Европейския парламент. 2014 година все още е далече и може да се работи по въпроса. Не е много времето, разбира се, но трябва да се работи, защото е иллюзия да се вярва, че легитимността може да дойде единствено и само от едно преливане на економически финансови инструменти, независимо колко нови са тези инструменти. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на професор Манзела. И така, това беше край на третата ни сесия. Обединихме втората и третата петима оратори имахме и сега започва дебат по техните изказвания, след което ще имаме и последна сесия. Първи е колегата Търковски. Грация, миле президенте. Е, Много благодаря, господин председател. Благодаря и за трите отлични изказвания. Ще започна с два коментара, след което ще задам няколко въпроса повдигнахте различни теми. Ще започна с коментара на господин Вайлер за демокрацията и демоса. Направихте сравнението с Тексас и Калифорния и Масачусетс и който друг искате щат в САЩ. Вие винаги пишете за демоса и за целенасоченият ни избор да не създаваме демос – и че наистина трябва да се стремим към постигането му. Но аз се питам дали наистина въпросът е в Демоса. Защото ако се не върнете назад в историята Съединените щати, спорът между Мадисън и Хамилтън относно фискалната политика, спорът де-факто е същия спорт, който ние водим в момента. И проблемът беше същият. Някои щати, като Вирджиния, плащаха, а други не и на практика те живееха на гърба на по-отговорните щати. И това беше проблем, с който се сблъскаха бащите основатели на Съединените щати. Но също така е ясно, че още по времето Съединените щати имаше много повече демос, отколкото някога ще имаме ние тук в Европейския съюз. Също така разбирам и разсъжденията и, и дебата в Германия. Идеята, ами, добре, няма такъв проблем да дадем пари на поляците, например, защото те ще ги използват разумно и нямам против да им дадем средства, но не сме съгласни да ги даваме на гърците, защото те само ще ги прохосат. Подобно нещо каза и самият министр на финансите и шо... економиката в Германия, господин Шобле, и съм сигурна, че много германци споделят неговото мнение – Питам всъщност дали тук въпросът не е по-скоро виждаме ли някаква обща съдба или не, а не толкова въпросът има ли или не европейски демос. Този въпрос е свързан с а, наличието на политически избор в Европа и възможността да се изхвърлят прахосниците, така да се каже. Не знам дали това наистина е въпроса. Мисля, че освен ако не отсечем главата, така да се каже, на председателят на комисията, ако не сме доволни от резултатите от мандата му, не виждам как можем да променим отношението на гражданите. Не съм убедена, че идеята за политическите групи и програмите ще променят нещо. Ако, например, НП избере свой ръководител и се опита да проведе политическа кампания с конкретна програма, мисля, че това би било, да, отлична програма. Редица от нас, е, депутатите в Европейския парламент, подкрепяхме идеята да се водят транснационални кампании за изборите за Европейски парламент, но по-голямата част от колегите отказаха тази идея. Но въпреки това, не съм убеден, че подобна идея и подобен експеримент ще промени съществено нещата. Според мен проблемът е, че гражданите вярват, че проблемите им не могат да бъдат разрешени на европейско равнище. Техните проблеми са свързани с работата им, с здравеопазването, образованието и те зависят от националното равнище. Така че да, може да имаме някакво влияние върху посоката, по която ще поеме Европейския съюз, но това няма да доведе до, съществен, до съществена промяна. Следващия въпрос е за самата ни политическа система. Наистина ли нашите възгледи на НЕП са радикално различни от възгледите на социалистите или демократите? Има разлики, да, но не мисля, че наистина тези разлики са радикални тук, в Европейския парламент, има култура на консенсус, култура на компромис. Има спорове, но в крайна сметка, заедно с социалистите и демократите и либералите, винаги се сядаме на една маса и постигаме някакъв компромис. Защото ако ние не постигнем компромис, няма как да имаме единна позиция в преговорите с държавите членки в съвета. Не мисля, че някога ще има наистина мнозинство и мълцинство в а, този парламент подобна система винаги ще бъде победена от нашата култура на компромис. Да вземем, например, тази комисия, например. Водещите политически групи в тази комисия са съгласни в 90-95% от случаите. момента са в криза и много хора търсят радикални решения. Някои предлагат федерализма, други избират по-твърди позиции. Жан-Клод Пирис в първоначалният си подход в своята книга твърдеше, че трябва да се създаде един вид съюз в съюза с собствени институции и т.н. нататък. Аз лично съм вярвам в специфичният характер на Европейския съюз, че това е основната му сила и че трябва да запазим тази специфика. Но въпросът е дали това наистина все още е възможно. Някой твърди, че проблемът е в, разширя... в разширяването, стане прекалено хидрогенни, но и смятат, че вече е невъзможно да се запази е... уникалността на проекта ни. Въпросът е, може ли да запазим тази уникалност, запазвайки целостта на европейските институции. Защото според мен това наистина е реалният въпрос, с който трябва да се вземем в нашата комисия. Благодаря ви. Андрю, uh, yes. Андрю, имате думата. Рафал, Когато компромисът не функционира тук в нашия парламент, е относно въпроса за федерализма. Истинската линия на разграничаване в този парламент не между традиционните политически виждания, между федералисти и националисти. Аз много уважавам опита на Съединените щати. Защото двете основни групи по това време федералистите и републиканците и разграничаването между тях се образува доста бързо. Защото нямаше вече образувани политически партии в 13-те щата, които да се конкурират с тях. Ние се спускаме с подобен проблем, но в много по-сложна ситуация и много по-сложни условия, тъй като директно трябва да се конкурираме с а, интересите на националните политически партии, които имат а, много по-ограничено гледище и освен това реално имат монопол над властта да изпращат членовете, които съставят този парламент и също така членовете на комисията. Ще се радвам да чуя съветите на колегите ни от Съединените щати, ако те имат такива, за това по какъв начин можем да се справим с това положение. И разбира се, аз самият лично много съжалявам, че идеята за гласуване с транснационални избирателни списъци за момента е замразена. Но мисля, че ще бъде добре да задължим един вид политическите групи да предложат свои водачи, така да се каже, както и кандидати за постът председател на Европейската комисия. Мисля, че това ще бъде една отговорна позиция, тъй като положението вече е различно, откакто влезе в сила договорът от Лисабон. И тъй като господин Барозо не възнемерява отново да се кандидатира за поста, ще има реална борба за този пост – И се надявам парламента да се съгласи да настоява половината от членовете на половината от комисарите да се изберат сред членовете на Европейски парламент. По този начин ще осигурим един добър символ за статута на законодател на парламента и съвета. Един пример с Мишел, Мишел Барние, който през 2009 година беше избран най-напред в Европейският парламент, след което беше прехвърлен, така да се каже, в комисията няколко месеца по-късно. Имаме нужда от самоувереност и дългосрочна перспектива. Имаме нужда от свежест, от обновяване на парламента. Трябва да привлечем колкото може повече федералистски настроени членове на парламента през 2014 година. Също така трябва да гарантираме, че трябва да се спазят разпоредбите на Лисабонския, на Лисабонския договор относно броят на комисарите. Искаме комисия от 19 комисара, не от 28. И смятам, че отстъпката, направена от Европейския съвет на Ирландия, когато всички се опитвахме да ги убедим да приемат договорът от Лисабон, тази отстъпка не бива да бъде продължена. при избора на следващата комисия и нейните членове. И тъй като ние като парламент трябва да одобрим кандидатурите на комисарите, сме в много добра и изгодна позиция да окажем натиск. Така че нека се придържаме към Лисабонския договор. Благодаря, господин Дав. Давам думата на господин Бронас. Благодаря ви. Представянето господин Вайлер ми се стори много интересно и много откровенно. Аз лично гледам от безсрамна националистическа гледна точка, като най-вероятно няма да ви шокирам. Лесно да се обясни а, нежеланието на някои от а, северните държави да спасят а, южните държави с а, просто чиста лошотия, така да се каже, и липса на щедрост. Но няма как да пренебрегнем и хората, които смятат, че има проблем реално с демокрацията. И въвеждането на данци на европейско равнище няма да е разрешение на проблема. Потомно спасяване в рамките на еврозоната няма да бъде проява на щедрост. Ако Европейския съюз наистина Държи на бъдещето на южните държави, тогава ще ги освободи от еврото и от целият този цикъл на економическа строгост, безработица и нещастие. Визита на господин Кум също беше доста интересна и доста с доста голяма доза въображение. да предложи альтернативни начини за продължаване напред на европейският проект без да го отхвърляме. Аз лично не съм че такава степен на англичанин, че да нямам никаква визия за Европа. Но въпреки това бих искал да отхвърля Европейския съюз и желанието му да превърне Европа в политическа единица. Единственото европейско в подобна организация ще бъде географското измерение но няма да има нищо демографско или културно в тази Европа. Но Европа и Европейски съюз са, станали синоними и обикновено хората, които се противопоставят на Европейския съюз, са, са обвинявани, че са и антиевропейци. Но това не е вярно. За разлика от другите континенти, Европа не е наистина континент сам по себе си от географска гледна точка просто е една част от Азия от географска гледна точка. Ирония, иронично обаче Европейския съюз едновременно говори за Европа и едновременно с това се опитва да промени европейската идентичност чрез опит изграждане на някаква културна идентичност. Благодаря ви. И накрая последният а, оратор преди а, възможността за отговорите е колегата Диего. Благодаря, господин председател. Няколко коментара относно презентациите на професорите Кум и Мантела. Няколко думи относно проблемите в основата на тази издънена улица, пречките с които трябва да се справим. Не става въпрос само за конституционна архитектура. Бариерите са свързани с общественото мнение, нагласи, поведението на хората. Демонстрира се все по-малко солидарност с останалите народи на Европа. Професор Кум говори за поведението на хората говори за прехвърлянето на средства чрез плащане на данъци. Тази идея като че ли е добра, защото тя отговаря на идеологическата нагласа на хората. Прехвърлянето на средства от богатите към бедните чрез публични трансфери изглежда също приемливо. Дори дясната партия на господин Шасковски ще одобри тази идея. Други страни обаче като че се превърнаха в жертви. В моята страна се говори за това как по-богатите ще помогнат на по-бедните и тази логика се противопоставя на една друга логика, според която територия А просто се ограбва от територия Б. В ситуация на криза някои държави смятат, че не трябва да се демонстрира солидарност, да се помага на онези, които са изпаднали в тежка ситуация. Всъщност в цяла Европа има ненавист, има все по-малко и по-малко приемане на Съюза като такъв. Има начин да се справим с тези проблеми обаче. Присъствието на Съюза в всяка една държава е един мощен инструмент за въздействие от друга страна, когато растежа е само 0,1%, няма как Съюзът да бъде разглеждан като една могъща е, фигура, като могъщ субект. Приходите в бюджета на Европейския съюз идват от всички държави членки, не само от нетните донори. Аз не казвам, че трябва да преминем към изцяло нова система на собствените ресурси. Не казвам, че трябва да преминем от 1% от БНД към 30% от БНД. Но европейците трябва да могат да виждат ползата от Съюза и въздействието, реалното въздействие, економическо въздействие на Съюза върху техния живот. Не трябва да разглеждаме Съюза като място, където се правят финансови трансфери от Германия към Испания или към Италия или Гърция. Трябва да разглеждаме Съюза като място на солидарност и ако има установена правилната данъчна система, може да има преразглеждане, преразпределение по-скоро на средствата на доходите, мисля, че трябва да преминем към реформирана система на собствените ресурси. А втория ми коментар е свързан с казаното от професор Манцела. Той говори за засилено използване на разпоредите на международното право, когато има противоречия между държавите членки. всъщност Испания се натъкна на нещо като проблем в това отношение, защото решихме проблема в краткосрочен план по силата на международното право, но в утрешния ден ще имаме проблеми entre los ciudadanos de esos estados. А по отношение на националното законодателство и конституционните елементи на единния съюз, трябва да кажа, че 35 години не се бяха правили промени в Испанската конституция. След това обаче се прие фискалния пакт и се стигна до заключението, че държавите членки трябва да впишат принципа за бюджетна строгост в своите конституции. и с а, тази поправка, общо взето, нещата се обърнаха с краката нагоре, защото ние въобще не следвахме установената процедура. Обикновено има доста дълга подготвителна работа преди да има промяна в Конституцията. тази поправка беше въведена много бързо, за един-два дни. Ето защо смятам, че не може така да се правят такива конституционни промени за ден-два, след като 35 години не е имало промени в Конституцията. Ясно е, че има големи разлики в вижданията на европейците. Освен това, отношението между Европейския парламент и националните парламенти не винаги е безпроблемно. Не винаги е топло. В голям брой страни националните парламенти се опасяват, че допълнителната европейска интеграция и допълнителното даване на правомощия на Европейския парламент, в частност, ще доведе до намаляване на ролята на националните парламенти. Все по-често се говори за такъв проблем и все по-често се споменават политиките, които се налагат отгоре, от Брюксел – Много решения се взимат в Брюксел, това е вярно. Решения, които могат и да са спорни от гледна точка на демократичната легитимност. Но няма какво да се направи в тази връзка. Не знам какво можем да направим за увеличаване на демократичната легитимност на Европейския парламент. Изглежда парламента ще има по-голяма легитимност, ако гражданите знаят точно какви са правомощията на парламента. Току-що мина Конгреса на партията на европейските социалисти – скоро ще дойдат и избори. И аз мисля, че ние трябва да можем да номинираме кандидати за председател на Европейската комисия. В изборите в отделните държави се гласува за конкретни кандидати и се очаква съставяне на правителство от определени кандидати. Тук при нас това не е така. Би трябвало да може да се гласува за председател на комисията и не само с определен политически цвят. Това общо взето исках да кажа. Професор Кум е проевропеец. Той даде своето разбиране. Аз съм от Испания. И трябва да кажа, че фискалният пакт ни беше наложен. Понякога ние също демонстрираме солидарност, ние, които сме в Южна Европа. Нашите банкови проблеми са свързани с липса и нарушение на търговския баланс, на паричния баланс, поради спецификата на финансовите потоци от север на юг. Хората на юг просто вземат кредити много повече един такъв дисбаланс не може да се случи в федерална държава, така че трябва економическия дисбаланс в Съюза да бъде решен като проблем, независимо каква точно ще е степента на интеграция. Еди, професор. Сега ще дам думата на професорите за техните отговори, имайки предвид и тези, които сутринта говориха, и тези след обяд. Започваме с тези от сутринта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 Два коментара само от моя страна във връзка с изразените мнения. Спомена се, че по някакъв начин има нужда от политизация, че това е нещо желателно. Разбирам един подобен аргумент. Искам да подчертая, че до известна степен това вече се случва. Не е така, както го очаквахме, естествено. Това се случва, защото в действителност, ако погледнете изборите, които се проведоха тази година в европейските държави, ще видите, че до голяма степен те бяха европейски избори. Говореше се основно за това какво представлява членството в Съюза и каква дисциплина трябва да има. Един от централните въпроси в изборите в Холандия беше членството в Европейския съюз. И това до известна степен беше неочаквано, трябва да го кажа. Неочаквано европейските въпроси играха централна роля и в изборите за президент във Франция. Хората обаче като че ли много не осъзнаха този феномен. Защо? Защото начинът по който това се случи не съответстваше съвсем на това, което хората имат предвид когато те говорят за европеизирани избори. Тоест, не ставаше въпрос за битка между федералистите и националистите. Ставаше въпрос за битка около тези въпроси, които бяха споменати не на последно място от господин Часковски. Работни места, економика, миграция и така нататък. Каквато и политика да следвате по тези въпроси, тя се определя в голяма степен от работата на Европейския съюз. Така че в крайна сметка, онези, които водят кампания, трябва да заявяват не само какво ще направят, ако бъдат избрани като държавни и правителствени ръководители, а и какво ще направят на ниво Европейски съюз. Някой могат да каже, че това е нещо добро, защото се придава политически оттенък на дебата за Европа и до известна степен това е вярно. Но аз имам известни опасения. Притеснявам се, че в отсъствието на единна партийна система ще станем свидетели на все по-голяма поляризация, според която хората в Южна Европа ще формулират трудностите, които виждат по отношение на техните сънародници в кавички от север, от северната част на Съюза и обратното. Защо казвам това? По две причини. Първо, защото искам да подчертая, че до известна степен политизацията е започнала. И истинският въпрос е ако искаме да не подкопаваме стабилността на Съюза, то би трябвало да преследваме по-голяма политизация и на европейските избори. Но тук идва проблема и идва и втория ми коментар. Политизирането на европейските избори означава поставяне на ударението върху тези въпроси, които са значения за гражданите. Заетост, економика, миграция, независимо дали това ви харесва или не. И това предполага, че партиите в Съюза не само ще трябва да играят тази игра, но и предполага изпълнението на конкретни обещания, защото за гражданите е важно да виждат изпълнени конкретни цели – Съюза обаче вероятно няма да разполага с всички средства, за да откликне на очакванията на гражданите. Както току-що се подчерта, бюджет, който се ограничава до 1% от БВП на Съюза, няма как да подсигури една разумна макроекономическа политика. И е трудно да се види как регулаторните правомощия на Съюза могат да откликнат сами по себе си на очакванията на гражданите. Ако разсъждаваме логично, трябва да се запитаме дали политизацията на европейските избори няма да доведе до преразглеждане на разпределението на компетенциите между Съюза и неговите членки. И аз мисля, че не съм единствения, който вижда възможността за една такава логика. Много хора могат да сметнат, че има сериозни основания да не се отива към политизиране. Много хора казват, че решенията се взимат от големите партии на европейско ниво. Е, ще изчакаме, ще видим. Припомням си една чудесна британска поговорка, която преведена буквално на български се превежда като пуйките не подкрепят никога коледа. Така че трябва да внимаваме с а, това политизиране, да се надяваме, че в крайна сметка ще изляза неправ в своето мнение. Сега ще дам думата на професор Валя, тъй като един от гостите ни си тръгна. Uh, uh, I think uh... Искам да благодаря за многото коментари. Определено не смятам, че повдигнатите въпроси могат да намерят своето решение е, чрез е, един частичен подход. Когато говорим за демос, европейски демос, той трябва да се обединява около ценности, не около ценности, които са френски, немски или италиански. Този демос трябва да се обединява около а, истински ценности. И трябва да се опитаме да създадем а, един афинитет, една идентичност. Трябва да се върнем към първоначалния характер на европейската структура. В началото имахме малко наброй членки, но с доста голяма доза интеграция. И колегите вече казаха, че политизирането е важно, Но без структури няма как да има нещо подобно, осъществено на практика. Европейския парламент има нещо като криза по отношение на самоличността си. Какво е център, какво е ляво, какво е дясно. Имаме такива групи, но по някакъв начин не можем да привлечем хората – така че това е екзистенциален избор. Не трябва да водим битки само заради самите битки. Трябва да се дава възможност за избор. И парламента трябва да стане място, в което онези, които не са доволни от Съюза, трябва да могат да се чувстват представени. Може да има по големи разлики между лявото и дясното, макар че в ситуация на криза това не е съвсем възможно. В продължение на много години Европейския парламент гледаше сам на себе си като един отговорен орган, като балансер между комисията и съвета и той постигна успех, но за сметка на загубата на имидж, на, на, на приемане от страна на хората, на привлекателност. Кой казва, когато иска да го преизберат, че е постигнал нещо конкретно? Принципа на преизбирането, такъв какъвто го познаваме, не работи. едва ли ще можем да се осланяме само на бързи решения, ако искаме да спечелим желанието на хората да гласуват отново. Благодаря. И сега давам думата на професор Кум. Uh, Съвсем накратко. По един въпрос ще говоря само а то е аргументът, че Европейския парламент не може да бъде свързан с хората по начина, по който националните парламенти, националните партии са свързани. Защото въпросите, които се обсъждат тук, не са толкова релевантни, не са толкова важни за хората в ежедневието им. Това според мен е погрешна предпоставка. Изумително е как, примерно в германската политика, един нов кандидат Штайнбрук на социалистите да направи следното. Първото им Първото му действие, когато се появява, е за реформата на банките. Какво е записал в този си документ? Записал е неща, които от край време се обсъждат и в Европейската комисия, и в парламента. Например, по отношение на директивата за ликвидирането или реструктурирането на банките. Както и идеята за разделяне на банките, да се прави разлика между високочастотно рисково банкиране и други. Та всичко това се обсъжда от край време на европейско ниво, но никой не чува за този дебат. Никой там долу в медиите на национално ниво не чува за това. Чува обаче за тези неща, ако един национален кандидат повдигне тези въпроси и ги превърне в политически въпрос, но не чуват Европейския парламент. И това е проблем. Това е проблем за Европейския парламент. Той трябва да помисли как да го реши, за да играе повече ролята, която би могъл и заслужава да играе. Благодаря. И сега професор Манзела ако искате. Благодаря и аз ще се опитам да се вместя. Вярно е, че не съществува разлика между европейски въпроси и национални въпроси. Би било самоубийствено на следващите европейски избори гласоподавателите да получат същия механизъм, национални делегации и така нататък, който до момента се използваше за Европейския парламент. Преди 2014 Европейския парламент трябва да работи за да може да денационализира, както казах по-рано, изборите. Казах един колега, че може би това няма да се получи, но аз мисля, че сте длъжни да го направите. Надявам се в този парламент, който е така политизиран, между другото, всъщност говоря за един механизъм, който да даде глас. Да, в него да има антиевропейски, евроскептични компоненти. За да има истинска опозиция, да има истински спор в парламента. Всички се опитват да денационализират. А това ще доведе до избиране на депутати, които да не носят националните си товари на гърба си, а да имат истински европейски мандат, за да имаме ефект, резултат. Ето това трябва да предложим на избирателите през 2014 година. Говори се за политически съюз. Цено говорим за нищо, като говорим защото ако не бъде свързан тази европейска политика с механизми за пряка връзка с гласоподавателите, то тогава наистина ще правим въздушни замъци. Господин Герейро каза, че 30 години Испанската конституция не е променена. И в Исталия беше така макар че за 15 дни бързо промениха нещо. Какво означава това? Това означава, че четвърти член, втора алинея за косалната идентичност на държавите всъщност е една по-голяма идентичност, европейска идентичност. Разшири се проблема за конституционната идентичност и това разширяване на проблема може да разреши противоречията. Що се отнася до парламентарното сътрудничество? Както във всеки един брак, знаете, има бракове, които се провалят, но трябва да има двама, за да има брак. Не съм чул за такива инициативи, Разбира се, фискалния пакт следва своята скорост, но до момента не съм чул за инициатива на Европейския парламент, който да се казва, хайде да създадем тази конференция по 13 ти член на фискалния пакт, Европейския парламент, комисията е на парламента и съответно националните парламенти и техните комисии, т.е. да има бонафиде и от двете страни. Благодаря господин Манзеля, всъщност професор Манзеля, но и а, веднъж депутат, винаги депутат, затова мога да кажа и уважаеми колега. И последната част – многостепенното управление отвъд съществуващите механизми. Вече говорихме по тази тема. Това е най-интересната част, може би. Професор Джан Луиджи Тозато, моля заповядайте тук при мен. Професор Зато преподава европейско и национално право в университета Ла Сапиенца в Рим. Той е член на различни международни организации и съответно се занимава с тази тема и посредством своите публикации. Имате думата. президенте. Благодаря, господин председателю. Напълно осъзнавам, че следобедните сесии на семинарите са доста трудни. И особено, когато това е втората част на един следобен семинар, следобеден семинар. I will try to be as brief, as concise uh, as possible. Ще се опитам да бъда максимално лаконичен. Темата на тази секция се казва Отвъд съществуващите механизми. Както споменахте, господин председателю, О, oh, I see, I see. Thank you. Uh, as you mentioned, uh... Както споменахте, Дискусията включваше вече много от аспектите, свързани с темата. Вече се говори за това какво може да се направи, за да се отиде отвъд и над съществуващите механизми. Сега искам да се съсредоточа върху една тема, която виждате изписана на моя слайд как да подобрим гъвкавостта или механизмите за гъвкавост в европейското законодателство. Тази сутрин много се говори за гъвкавост в европейското законодателство и гъвкавост извън това законодателство. Справо бе казано, че гъвкавостта извън него, посредством жони споразумения, е нещо съвсем легитимно. Това вече бе казано. И като няма друга възможност, може би е възможно европейската интеграция да върви напред посредством тях. В същото време обаче би било много по-полезно, ако напредъка на тази интеграция, дори да има диференцирана такава, да се случва вътре в европейското законодателство, а не извън нея. Какво може да се направи, за да се подобри гъвкавостта, която се крие вътре в това законодателство и за да може да има нови развития, ново ниво на европейска интеграция в европейското законодателство. Ето това ще се опитам да предложа. И така, Три предложения имам към вас. Първото е да се введе гъвкавост на ниво първично законодателство. Второто е да се увеличи гъвкавостта на ниво вторично законодателство. И на трето да има клауза за излизане от всички инициативи за гъвкавост. Започвам с първата точка. По-настоящем няма гъвкавост на ниво първично законодателство. По Лисабонския договор това бе опростено. Има опростена процедура за ревизия на договорите. Но, независимо дали е по обикновената процедура или по опростената такава, винаги е необходимо единодушна ратификация от всички държави членки. Това дава ригидност, т.е. невъзможност за промяна на първичното законодателство в правната система на Съюза. Естествено е всяка една конституция да даде разпоредби, които да правят по-трудно променянето и на самата нея. Тук обаче има абсолютна невъзможност за промяна, защото или трябва да има единодушие сред всички държави членки, или няма да има промяна. Европейският съюз, разбира се, не е държава. Той се основава на договорите. Договорите не са конституция. Така или че системата е много неподвижна, много а, неподатлива на промени. Какви промени обаче могат да се предложат? Според мен не е реализируемо да се мисли за процедура, посредством която с едно силно мнозинство да има промяна на учредителните договори, което да има задължително действие дори за онези държави, които не са се съгласили, т.е. не са гласували за промените. не се намираме на такъв етап на интеграция. Това обаче, което би могло да се случи, е следното. Да се каже по механизма за гъвкавост, че една промяна на договорите може да бъде факт като тази промяна да бъде задължителна на онези, които са гласували за. Може би това ще бъде прекалено да се въвеждат. Това ще бъде прекалено да въведем а, такава задължителна клауза, за която и да е промяна на договорите. Но, ако мислим за опростената процедура, тази, която е свързана с определени политики и действия, не би било невъзможно и немислимо да се каже, че е, що се отнася до тези поправки, поправките могат да влязат в сила за ратифициралите ги страни, дори ако няма единодушие. Но поправката влиза в сила за онези държави, които са ратифицирали същите тези поправки стига да има определен брой държави мнозинство. The change uh, which has made... Промяната, например, по член 136 от ДФС, тази промяна, която още не е влязла в сила, но която ще влезе в сила скоро. Тази промяна засяга само тези държави, които са част от еврозоната. Но влизането в сила на промяна на договора зависи от ратифицирането на същата тази промяна от всички държави членки, което е парадоксално. Не е ясно защо едно изменение, което е насочено само към определен брой държави, в нашия случай държавите членки на еврозоната, трябва да зависи от одобряването или ратификацията от онези държави членки, които всъщност не са засегнати, засегнати по никакъв начин от тази поправка. Така че моето предложение би било това изменение на договора и между другото знам, че това е изменение на договор и следователно имаме нужда от промяна на учредителен договор, но все пак това е ограничена промяна, която ще въведе в правната система на Съюза тази възможност за гъвкавост на ниво първично законодателство, което по-настоящем липсва. Второто ми предложение primary law level, and this is already taken care. I'm not sure I can move from one. А, не мога да... А, ето, мога да се движа между слайдовете. Okay. So my second proposition is... To... Второто ми предложение е да се увеличи гъвкавостта на ниво вторично законодателство. На това ниво вече има известна гъвкавост. Имаме познатото ни засилено сътрудничество, член 136. Има и още нещо. Структурираното сътрудничество в сектора на отбраната. Но Двата основни способа, с които се дава гъвкавост на вторично ниво, са тези, които споменах по-рано. 136 член за държави членки на еврозоната и засиленото сътрудничество за онези държави, които участват в определени инициативи. Ограниченото използване до момента на тези два способа, които споменах, се дължи на факта, че регламентирането на тези два инструмента е доста сложно, доста тежко. Например, засиленото сътрудничество. Засиленото сътрудничество изисква определен брой процедурни условия, на които трябва да се отговори, и някои е, условия по същество, на които трябва да се отговори. Поне част от тях, според мен, могат да бъдат упростени. В случая визирам единодушието, което се изисква за даване на зелена светлина на гъвкаво и засилено сътрудничество в сферата на външната политика. И на второ място факта, че има монопол от страна на Европейската комисия за подемане на инициатива, защото всяка една инициатива за засилено сътрудничество трябва да тръгне от предложение на Европейската комисия. Ако тези два елемента се променят, се поотслабят, мисля, че засиленото сътрудничество ще може да се използва много по-активно, отколкото до момента. Зная, че в фискалния пакт участващите страни са изразили желанието си да има по-разширено използване на засиленото сътрудничество. Освен това, те споменават, че искат по-разширено използване на член 136. И така, как да подобрим възможностите за използване на член 136. Смятам, че член 136 по-настоящем има ограничено приложно поле. Той може да се използва само за определени цели, но не предлага възможност да се разрешават всички проблеми, свързани с създаването на истински економически и паричен съюз, така както по-настоящем е формулирана а, тази хипотеза. Тази сутрин многократно бе казано, че не 136 член трябва да се използва за прехвърляне на компетенции с цел създаване на фискален економически съюз нещо като европейски бюджет, европейски фискален капацитет, капацитет за разходване на средства на европейско ниво или пък за данъчно облагане. За тази цел трябва да се разшири приложното поле на член 136, но това би трябвало да бъде лесно и просто, както бе просто да се промени този член 136, което вече е факт. Промяната му е факт. Парадоксално е, че след изменението на този член 136, новията линея 3, се използва един договор, който е извън европейското право защото след като се направи тази промяна, би било по-логично да се действа в рамките на европейския правен ред, а не извън него. Приложното поле на новата модификация би било всичко нови събития да бъдат, да се случват вътре в европейския правов ред, а не извън него. По трета точка ще бъда наистина кратък. Благодаря ви. And it is the question of the exit. The exit. The present, the present, uh... Настоящите разпоредби на договорите са много точни. Особено, що се отнася до започването на инициатива за гъвкавост. И това е чудесно. Много е важно да се каже, че няма дискриминация, че всяка нова инициатива е отворена за всички от тези държави, които имат желание да участват в нея. Несъмнено, това е напълно оправдано и изправо. От друга страна обаче, договорът мълчи по въпроса за излизането от инициативите. Има сега една разпоредба за излизането от целия Европейски съюз, но няма разпоредба за излизането от някаква подгрупа или под инициатива на общия европейски правов ред. Според мен би било добре да се въведе един режим, който да регламентира такъв един изход. Известно е, че това се обсъжда по отношение на паричния съюз еврото? Възможно ли е да се излезе от еврото? Или е възможно само с цялостно излизане от Съюза? Аз смятам, че въвеждането на конкретна такава формулировка би било много полезно. Мисля, че настоящото решение на Германския конституционен съд има един параграф, в който се казва, извинете, в който съдът се занимава с излизането от договора за Европейския механизъм за стабилност. Няма разпоредба, се казва, по която, която да е страна може да излезе от този договор, но това по международното право би трябвало да е възможно и там е възможно. Необходимо е да се мисли и за възможност за излизане. Общото международно право постановява, извинете, в своите правила се прилага, но то също бива ограничено от по-конкретните правила и разпоредби Хубаво ще бъде за инициативите за гъвкавост да има такъв механизъм за излизане, което пък ще помогне също така и на входното ниво, тъй като има разпоредба и за излизане. Благодаря. Сега давам думата на професор Вивиен Шмидт, която преподава в катедрата Жан Моне за европейска интеграция, преподава международни отношения в университета в Бостън и е бивш директор на Асоциацията за европейски изследвания на САЩ. Заповядайте. И всъщност вие сте тук. Благодаря. Имате думата. Um, hello and thank you. I want to thank you for your invitation. Добър ден най бих искал да ви благодаря за поканата бях помолена да говоря по въпроса за диференцираната интеграция на Европейския съюз и ролята на а, економическата политика. Смятам днес а, да вземам предвид дискусията, която водихме по-рано днес. Ще се на някои по-общи въпроси, свързани с демокрацията, институциите и също така с политическата економика. Започваме с въпроса за действителността на диференцираната интеграция. Тук ще продължа темата на Янис Емануилидис. Ще продължа и темата за демокрацията, като беше подигната от редица участници в семинара, но в частност господин Вайлер. Ще обсъдим и въпроса за европейското равнище, националните политики и големият въпрос как може Европейския съюз да има политики с реална политика. И също така ще подигнем въпроса за политическата економика, която зависи от по-голямото равнище на демокрация и легитимност. Първо трябва да признаем каква е действителността в Европейския съюз, че има огромна диференцирана интеграция. Европейския съюз никога няма да се превърне в над държава или свърх държава. Няма нужда да се притесняваме от тази възможност няма да има и Европа на две скорости. Нито сега има такава, нито ще има такава за в бъдеще. И също така няма нужда да се превръща в Европа на сърцевината, Европа на периферията или Европа алакарт, карт, или Европа като всеки да си избира каквото си иска. Аз лично наричам Европейския съюз държава-регион, но ако предпочитате думите на председателят Барозо може да възприемете като федерация от държави. Смятам, че трябва да има всъщност една ам, относителна сърцевина от а, държави, която трябва да е една и съща в всички политически общности в Европейския съюз. И да е много важно. Трябва да говорим с една политика, която да позволява по-голяма диференциация и едновременно с това да позволява по-голяма интеграция с различни общности. И както казаха много от говорящите, с все повече области, в които да има силно сътрудничество. Но за може това да се случи, първо, по отношение на правилата на действие в институциите, трябва да се разреши проблема с процедурата на взимане на решение с единодушие а, всъщност правило с 4-5 мнозинство би било доста по-реалистично и по ирония на съдбата Девид Камерън всъщност даде легитимност на тази процедура с ветото си върху фискалния пакт. Струва се, че ако всички държави членки се съгласят с този принцип, даже няма нужда от реално изменение на договора. По този начин се запазва принципа на суверенитет на държавите членки, но се дава и възможност за напредък. Има някои притеснения, че това ще доведе до нарушаване на общото желание за интегритет. Това е възможно, но в такъв случай трябва да се намерят начини за справяне с специфични проблеми на държави членки, като например корпоративният данък в Ирландия. Ясно е, че не трябва да се позволяват клаузи за излизане, които да разрушат основните принципи. Много важен въпрос, повдигнат сутринта, беше за кандидати, държавите кандидати за членство, тези, които са в и са извън Европейския съюз и в и извън еврозоната. Мисля, че всъщност трябва на тези държави да се даде глас в политическите области, в които те взимат участие. Става въпрос, например, за Швеция, за Норвегия, но и за Турция също така. И което, нещо, което може евентуално да се случи с Обединеното кралство, съгласно публикацията на Андрю Дъв. Трябва също така да има и много равновесие в институциите на Европейския съюз. Професор Кум също повдигна този въпрос. В настоящия контекст се оказва, че има прекалено много бюрокрация и в комисията, и в Европейския парламент. Ако се замислим за Европейския съвет, много често европейските лидери в него често напомнят на Европейския парламент, че това е най легативната институция, защото те са избрани от европейските граждани. Но въпросът е къде всъщност е легим, легитимността при положение, че най-могъщите държави членки на практика определят дневния ред. Няма да споменавам им, имена. Така че на практика има увеличаване на междуправителственият метод на взимане на решения, особено в контекста на кризата с еврото, което от своя страна подрива общностният метод. Ето защо Европейският парламент трябва пълно, да вземе пълноправно участие в дискусията за разрешаване на кризата с еврото. Но парламента също така трябва да извоюва собствена политическа и демократична легитимност. И професор Кум и професор Манзела споменаха този въпрос през 2014 година ще се избере нов европейски парламент и ако въпросът за председателят на комисията се обвържа по някакъв начин с този изборен процес, това ще доведе до реален политически дебат в държавите членки. може би ще доведе до развитие на политическите партии на европейско равнище, но това отнема време, ако погледнете примера с партиите в Съединените щати. Имаше друг въпрос, който беше подигнат по-рано, а именно, че трябва да се денационализира, така да се каже, както спомена Андрю Дъв, целият този процес. Но аз смятам, че за да се изградят партии на европейско равнище, първо трябва отново да се национализират партиите. ако, например, кандидатите за комисари са водачи на националните изборни списъци. В такъв случай ще има реални кандидатури и коалицията, която спечели на национално равнище, ще стане комисар. Разбираш един проблем в тази конфигурация – Въпросът е какво ще се стане, ако има продължаване на ниската избирателна активност. Дали трябва да се измисли някаква система, като например за избора, като, на, като системата за избиране на сенатори в Съединените щати, не знам, има, трябва да се взема предвид също така и асиките между севера и юга, както и радикализацията и наляво, и надясно. Така че политическият аспект вече присъства. Виждаме го на национално равнище. Честата смяна на управляващите партии в държавите членки. На европейско равнище подобна тенденция би имала известни, би била свързана с известни опасности. Като опасността е свързана в някаква степен и за председателят на Европейската комисия. Но по този начин той ще получи по-голяма политическа легитимност, тъй като ще бъде избран от Европейския парламент. По този начин ще се гарантира и по-голяма свобода на административно равнище и гъвкаво за председателята на Европейската комисия. Вземете за пример европейския семестър. Част от проблема, с който се спускаме днес е фактът, че комисията в някои области се превръща в повече от секретариат поради самият характер на правилата, които те трябва да налагат, така да се каже, и автоматичността на тези правила. Така че ако постът на председател на Европейската комисия стане изборен, по този начин ще има стабилно управление в Европейския съюз и това е необходимо. И така преминавам към многостепенното управление и диференцираната политическа економика на Европейския съюз. И това ще може да доведе до реално функционираща политическа економика в Европейския съюз. Преминаването от, техно... от технократичност към реална функционираща економика. Ясно е, че няма как да се приложи един модел за всички случаи. Но до, до този ситуация се стига, защото не може да се постигне споразумение по конкретните подробности. Ясно е, че решенията, които работят на север, не винаги работят на юг или на изток. Особено когато става въпрос за възстановяване на економическия растеж, увеличаване на противността и т.н. нататък. Няма да навлизам в подробности а, за различията, които съществуват, а, за различните видове капитализъм, за различните модели на економически растеж в различните държави. Но истинският проблем е, че постоянно говорим за наказателни мерки и няма достатъчно стимули. Но какво ще се случи, ако комисията прояви по-голяма гъвкавост? Например, определението за дефицит. Как се определя дефицита за държавите членки в рамките на европейския семестър? Ако, например, се изключат от баланса големите инфраструктурни проекти, образованието, проектите в научно-развойната дейност. Ако има легитимност през европейските избори, това би било възможно. Би било възможно да се каже, добре, в Европейски парламент има прогресивно мнозинство, можем да водим прогресивна политика. Има консервативно мнозинство в Европейския парламент, можем да приложим консервативна политика. Като виждате, отново говорим за силно политизиране на политиката. До момента имаше либералните економическа гледна точка правила, които до момента не дават добре резултати но те се представят като единствените възможни правила, като технократски правила, не като политически. Но те са политически. Така че защо да не си го признаем и да не продължим нататък? Въпросът с засиленото сътрудничество, това определено е вариант за в бъдеще. Трябва да се смекчат и правилата относно засиленото сътрудничество. Тук също има няколко идеи. Ако и може би ще поработят, други може би са трудни за прилагане на практика. Защо, например, да няма засилено сътрудничество по отношение на мобилността на работната ръка? Като идеята да има по-интегриран пазар на труда, чрез хармонизация, и различна друга система на споразумение. Ако един пазар действително трябва да се развива и да се задълбочава, тук се, задава, се стига до проблема с социалната политика и пазара на труда. Единственият начин да се преодолее тази трудност е да се създадат зони на засилено сътрудничество. Защото няма такива за обществените услуги, например, по отношение на здравеопазването. А какво да кажем за иммиграцията? Може държави, които имат сходни нужди да хармонизират политиката си в областта на миграцията. Европейския съюз също така съвсем очевидно трябва отново да стимулира европейската економика, за да задоволи нуждите на европейските граждани. Говори се за облигациите за проекти, но какво става с тях? Те биха били много полезни за осъществяване на новите големи инфраструктурни проекти, като например Европейската железопътна система, възобновяемите енергийни източници, но защо не и а, проекти в областта на околната среда и напредналото развитие на технологиите, например. А какво става с структурните фондове? Те трябва да бъдат лесно и бързо достъпни, защо, например, да не се използва неосвоената част от ам, фондани като система за набиране на финансиране от страна на Европейската банка за развитие? Може както вече се спомена, спомена и по-рано, трябва да има някакъв начин за стабилизиране на макроекономическо равнище, И накрая, разбира се, всичко това изисква много повече финансиране или поне известно финансиране в повече за Европейския съюз. Но проблема е, че ако просто се каже на държавите членки, дайте ни повече пари, това ще доведе до катастрофа. Но действително трябва да се намерят нови източници на финансиране. В момента се обсъждат различни възможности, като например данък върху финансовите сделки. Може би ще има група на засилено сътрудничество в тази област. Защо, например, да няма и някакъв вид данък върху някои услуги, транснични услуги, например? Това може да помогне за решаването на някои от социалните и проблеми, проблеми в градска свобода. А защо не заведе и някаква, някакъв данък за солидарност, за да се изгради истинска солидарност между гражданите на Европейския съюз? за да не се възприема ЕС само като някакъв съюз на прехвърляне. Разбира се, повечето хора ще кажат, че въвеждането на подобен данък е невъзможно. Но може да направим това факултативно за гражданите в Обединеното кралство. Това, разбира се, беше шега. В заключение, за всички тези нови доходи на Европейския съюз и нови отговорности, гражданите ще искат съвсем естествено повече демократичен достъп до процеса на вземане на решение. На принципа, няма данъчно облагане без представителство. И за да може всичко това да функционира, имаме нужда от по-голяма политическа интеграция в Европейския съюз. Изборът на председателят на комисията от Европейския парламент е начало на засилване на принципа на представителност и увеличаване на легитимността. Това също ще даде и нова легитимност на Европейската комисия. Но освен това ни трябва и новаторски подход и новаторско ръководство от страна на съвета и по-добро, по-добра комуникацията. т.е. какво да, да се обясни по-добре какво всъщност е Европейския съюз. И колегата беше напълно прав, че политическото месианство е много важно тук. Трябва да обясним на гражданите какво е Европейския съюз и какви политики води той. Защо, например, да не използваме солидарността и просперитетът като нови мечти вместо мир и просперитет. Трябва да се намери някакъв, някакво ново слово, някакъв нов начин да се формулира бъдещето и основните цели на Европейския съюз, за да може да се обясни желанието да се членува в този съюз. А, за да има европейска политическа економика, трябва да има многостепенна демокрация, но това, разбира се, беше темата на повечето на дискусия в началото на деня. И с това завършвам. Благодаря ви. Благодаря, госпожо професор. Сега давам думата на професор Ян Бек. Той е професор в Европейския институт в London School of Economics and Political Science. Неговите изследвания се съсредоточават върху политическата, върху политиката в сферата на економиката, европейската интеграция, публикува в много а, научни изследвания. Имате думата. Se può venire... Grazie Presidente. Eh, grazie. Eh, I, I can't resist starting with a, a very short... Няма как да не започна с една кратка история за това какво се случи миналата неделя. Провеждаше се купата Райдер по голф и имаше един интересен феномен, който можеше да се наблюдава. Всъщност, много клубове, много фенове бяха изключително евроскептични. Те по принцип са евроскептични, а сега подкрепяха Европа Бюджетното измерение е основата на моята презентация. То е и най-проблемно, защото става въпрос за пари. Когато говорим за солидарност, трябва да помислим защо изобщо има механизми за солидарност. Първия отговор е, че тези механизми са дистрибутивни. Искаме солидарността да представлява разпределение между политики, между социални слоеве. Това може да се направи автоматично, чрез данъчна система, система на придобивки, която пък да доведе до нетни прехвърляни на средства между индивидите или по друг начин правителството или определен сектор решава, че ще има прехвърляне на средства. Чрез данъчната система също има прехвърляне на средства. Например, прогресивните данъчни ставки прехвърлят средства от богатите към бедните. На трето място, в европейски контекст трябва да помислим за кредитирането и заемите. Защото един от начините да се осигури напредък за една територия или държава е да се отпуснат кредити при по благополучни благоприятни условия. Това е квазифискален ефект, макар че може той да породи е, финансов поток. Всъщност в момента в Европа много малко е, такива заеми се предлагат. Е, има бюджет свързан с сближаването, например, с ОСП, това обаче не са онези междуправителствени трансфери между държавите, които са много различни по своя характер. Освен това, не ставаме свидетели на форма на стабилизация отгоре надолу. С изключение на канала, по който се предоставя помощ от Европейската централна банка. Европейската централна банка, давайки ефтини кредити, създава възможност държавите членки да финансират своите нужди. Каква е економическата логика зад системата на многостепенното управление? Във всеки един паричен съюз ще има нужда от възможност за стабилизиране. Това означава, гарантиране на средства към економиките, които са засегнати от асиметричен шок. Как се действа при такъв шок? Чухме примера за Тексас. Значи прехвърлянето на средства отгоре надолу стабилизира економиката и това е и в общ интерес, тъй като ползите са за всички. Има обаче и справедливост. Какво имам предвид тук? Относителният просперитет на различните части на Съюза очакваме да има прехвърляния на средства от по-бедните региони или държави към по-бедните. Дали става въпрос за Баден, Вюртенберг и Мекленбург предна Померания или Швеция към Румъния, тук се очита справедливостта. Естествено, това е, е проблемно, ако в някои страни има е, сериозни затруднения. Какво да кажем за междуличностната справедливост? Проблема с кохезионните фондове е, че те не са насочени към бедните хора в бедните страни. Те просто са насочени към определени сектори на економиката. твърде много юристи тук и аз няма да се разпростирам, но трябва да поговоря и за конституционните пречки. Не можем да променим договорите, така че трябва да намерим някакъв друг начин. Всички тези пречки създават напрежение на европейско ниво. Как да се придържаме към договора и към това, което е реалистично от политическа гледна точка. Европа, САЩ по-скоро имат много мъдреци. Един от тях е Марк Туейн. Той казва, един човек с нова идея е просто а, глупак, докато идеята не успее. Вивиан току-що обясни, че има 23 различни предложения, но трябва да се види кое от тях ще е приложимо на практика. Ще се опитам да доразвия тази теза. Някои от опциите са свързани с публичните финанси. Може да има постоянни системи на прехвърляне на средства. Те могат да са под формата на междудържавни потоци, т.е. на ниво Европейски съюз ще има повече ресурси и те ще могат да бъдат използвани, за да се балансира търсенето в различни части на съюза. Проблема тук, както каза Вивиан, е, че ако Европейския съюз няма възможност да генерира приходи, няма как да се реализира тази система. Освен това, как да има събиране на данъци без представителство. Всъщност Европейския парламент е точно обратното. Имаме представителство без набиране на средства. Само държавите членки имат право да облагат финансово. На второ място можем да имаме хоризонталния подход, хоризонталните трансфери между провинциите, за които се спомена. Ако погледнем Германия, това обаче не е много оптимистичен сценарий, защото това води до интензивна конкуренция. Това обаче са варианти, така или иначе, два варианта – в двата случая ми се струва, че мотивацията тук е преразпределението. Искаме да прехвърлим средства от по-заможните към по-бедните. Това са целите на прехвърлянията. Солидарност може да се постигне и чрез временни мерки с различен характер. Тези временни мерки са описвани от економистите в последните години. Може да има нещо като фонд за безработица, който съществува в Финландия плащаш си в богати години и получаваш в бедни години. И има определен прак, естествено, който трябва да се достигне по някакъв начин. Може да има някакъв вид извънредни мерки, както предвижда договора някои страни могат, например, да могат да, трябва да могат да получават средства, когато имат нужда от тях. И в двата случая обаче трябва да има ясно очертани условия. За да разберем солидарността, трябва да обвържем солидарността с условия. Аз не говоря и не визирам съпротивата, която има в Ирландия, Испания или Португалия, например. Как обаче да се определят условия за използване на средствата? Солидарност би трябвало да означава имаш проблем, искаме да ти помогнем, а не беден си и затова ти помагаме. И тук идва и моралния аспект. би трябвало да се справим с временните проблеми, вместо с дългосрочните проблеми, свързани с това кой е по-беден и кой е по-богат. По отношение на финансовите потоци, може да има гаранции за така наречените заеми на солидарността. Какви са тези гаранции? Членове 122 и 143 от механизма за стабилност – те бяха разширени, за да може финансовите потоци да станат по-ефикасни. В двата случая се дава възможност страната да взема средства с по-низки лихви. ЕЦБ, както знаем, прибегна до известната фраза на Трише нестандартни мерки. Нестандартни мерки тук означава финансиране на разходите, но всъщност това, което ЕЦБ прави е да остане в рамките на договора на съществуващите разпоредби, но да ги направи максимално обтекаеми. ЕЦБ трансферира нетни приходи от спестяващите към търсещите кредит – Има някои държави членки, между другото, които са склонни да спестяват и то до болка. Тук възниква друг проблем обаче. Няма европейски дънокоплатец и когато няма такъв, тези финансови потоци много трудно могат да се защитят пред дънокоплатеца, защото данъците се плащат в национален мащаб. Какви варианти имаме за действие? Има някои, които са валидни само за група от а, държави членки. Най-очевидният вариант е да кажем защо еврозоната да не определя своя собствен бюджет и да решава проблеми, свързани с спасяването, стабилизацията, преразпределението или даването на нов тласък на растежа. Стабилизацията е лесна. Основното тук е да се придаде плътност на понятието фискален съюз. Много често се говори за него, но няма конкретни определения. На първо място имаме онова, което искат германците, на второ място имаме еврооблигациите, онова, което искат французите, на трето място съюза на прехвърлянията на средства, това го искат у нези, които имат нужда от средствата, без да споменавам конкретни имена. Бруно Девит и Жан-Клод Пири очертаха някои идеи. Жан-Клод Пири не е особено популярен за своите идеи. Идеята на засиленото сътрудничество това е средство за въвеждане на нови данъци и по-конкретно данък върху финансовите сделки. Това може да е някакъв нов начин за привличане на средства за Съюза, аз обаче съм песимист. Британците няма да се съгласят, някои други също. Възможно е да се въведе нов данък чрез засилено сътрудничество. Това може да е начин за генериране на ресурси, не толкова за някои частични бюджети, като този на еврозоната. По отношение на митуализацията на дълга, въпреки усилията на комисията относно еврооблигациите, стабилизационните облигации, не виждам как германците ще приемат тази идея. Това може да е естествен начин за намаляване на тежестта за страните, които имат нужда от средства. И накрая, ако искаме да има истински фискален или политически съюз, трябва да приемем отрицателните страни. Трябва да има ново определение на солидарността, защото статуквото не ни удовлетворява. Освен това, трябва да има избиране на нови механизми. Много ще е трудно да има еврооблигации без европейски трезор. По отношение на европейския механизъм за финансова стабилност, това е ограничено ограничена форма на трезор, но прототип на такъв, така или иначе. Трябва да признаем обаче, че има рискове тук. Например, Съюза може да се разцепи между тези, които са в еврозоната и останалите или още по-голямо разбиване. Видяхме какво се каза в презентацията на професор Весел. може да има различни подходи по отношение на мютуализацията на дълга. Всички тези мерки могат да създадат големи проблеми за Съюза като цяло. Не можем да пренебрегнем моралния риск. Не можем да пренебрегнем факта, че някои от предложенията, включително за банков съюз, ще създадат задължения, с които съюза ще трябва да се справя. И съответно стигаме до въпроса, кой ще представлява данакоплаците, като се има предвид, че данъците се плащат в национален мащаб, както вече казах. Парламента, националните парламенти, някакъв друг орган или агенция, трудно е да се каже. И ще приключа с един цитат от Маркс, който е уместен до известна степен. Ще цитирам. Политиката е изкуството да се а, е, задълбаеш в някакъв проблем, като го намираш а, е, навсякъде, а, е, диагностицираш го неправилно и търсиш а, и прилагаш грешните лекарства. Това е Маркс, но Гручо Маркс, между другото. Благодаря за вниманието. Професор Бег, е... Благодаря. И сега последното изказване. Един професор, който е бил в много университети, Инголф Пернис, който преподава сега в Хумбулския университет в Берлин. Заповядайте тук или където искате всъщност. Той е изпълнителен директор сега на, на извинете, института Холштайн по европейско сонно право, на който е и основател. Може би ще имаме време и за въпроси. Днес дълго работихме, може да сте уморени, но колегите, които са тук, могат да се подготвят да задават въпроси след изказването. Ecco, grazie molte, професор Умболт. Благодаря ви, заповядайте, където ще се чувствате най-добре. No, Umb, Pernis. Insegna all'università Humboldt. Ecco, a lei la parola, prego, grazie.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 Отколкото разбрахме, многостепенно управление в Европа има две значения на практика. Едното значение е на много равнища, а другото значение е на много скорости. Мисля, че вече разгледахме и двата аспекта през днешния ден. Започвам с проблема, пред който сме изправени всички днес, именно въпросът защо изобщо започна целият процес на преосмисляне на Европа. А именно, ще започна с кризата на еврото. От днешният семинар стана ясно, че Европейски механизъм на стабилизация и фискалният пакт се възприемат като необходими инструменти, поне за момента, като необходими инструменти за справяне с кризата на еврото. Но също така е ясно, че има нужда тези инструменти по някакъв начин да бъдат интегрирани в институционалната рамка на Европейския съюз, за да може да се преодолее проблема с отказът на британското и чешкото правителство правителство да ги подкрепят. Изглежда, че тези нови инструменти също дават нови възможности на Европейския парламент да изготви политики и да контролира области, които не подлежаха лесно на контрол от страна на Европейския парламент в миналото. Така че тези инструменти от една страна са заплаха за парламента поради метода им на функциониране, но от друга страна те са и възможност Европейския парламент да вземе в ръце, така да се каже, някои области, които доскоро прекалено много бяха само в ръцете на правителствата и мога само да ви помоля да се възползвате от тази възможност. Много важен въпрос е член 125. Това е разпоредба, която беше спомената като възможна пречка, ако няма промяна на договора, както и новата разпоредба 136. Тя също би могла да се превърне в проблем за Европейския механизъм за стабилност и неговото функциониране. Мога само да кажа, че съм съгласен, да, има широко разпространено мнение, че клаузата за неспасяване може да бъде пречка, но искам също така да ви припомня, че има и други мнения, според които клаузата за неспасяване не е клауза, която забранява доброволна помощ от страна на държава членка към друга държава членка и също така не е клауза, изключваща предоставянето на заеми на дадени държави членки. Всъщност тази клауза изключва само възможността дадена държава членка да а, бъде смятана за поемаща задълженията на друга държава членка или европейските институции да се смятат за длъжни да поемат задълженията на дадена държава членка. И такова е и посланието, към пазарите и към банките. Моля ви, когато отпускате средства на дадена държава членка, бъдете наясно, че не може да искате тези средства да ви бъдат върнати от друга държава членка или от европейските институции. И това, както виждате, не означава, че това е клауза, която забранява спасяването на дадена държава членка от друга държава членка. Това е второ възможно тълкуване. И това е важно, защото то може би ще бъде взето предвид от Германският конституционен съд и от Съда на Европейския съюз. И ако единодушното мнение е, че Европейският механизъм стабилност противоречи на член 125, тогава действително ще сме изправени пред сериозен проблем. В дългосрочен план смятам, че наистина е важно, е важно механизмът и фискалният пакт да бъдат интегрирани в институционалната рамка на Европейския съюз и да се създаде истинска економическа и фискална политика в Европейския съюз. Това обаче не означава, че всички национални правомощия по изготвянето на бюджетите и економическата политика ще бъдат отнети от държавите членки. Това означава, че ще а, си вземем предвид последствията и ще си вземем предвид факта, че бюджетните решения, които се взимат в а, дадена държава членка, може да има влияние и въздействие върху другите държави членки. И кризата в еврото на практика показа тази взаимосвързаност. Ако бюджетната политика на Гърция беше различна, може би нямаше да сме изправени пред същите проблеми, пред които сме изправени днес. Ако Германия беше водила различна економически и парична политика, може би нямаше да се спускаме със същите проблеми в е, Испания и Гърция днес. Така че, както виждате, има взаимосвързаност между националните политики, която не се взе достатъчно предвид – така че не смятам, че, ще, ще говор... че става въпрос за загуба на автономия, когато има интеграция на бюджетната политика на 70 те държави, членки на еврозоната, на европейско равнище. Напротив, тя ще ни даде възможност да се справим с проблеми, подобни на кризата в еврото, много по-добре на европейско равнище. Така че, де-факто, това ще бъде дори увеличаване на бюджетният национален суверенитет. Минавам към следващата точка. Те са общо 5. Става въпроса за ролята на европейските институции и въпроса за еврозоната. Трябва ли Европейски парламент да бъде разделен на две и случаите, когато се обсъждат въпроси, засягащи еврозоната, само чиста на членовете на парламента, които идват от държавите членки на еврозоната, могат да вземат участие. Или пък ще го разделим по някакъв друг начин. Например, от понеделник до сряда се обсъждат а, въпроси от общ европейски характер, а в четвъртък и петък, например, се обсъждат въпроси само от евродепутатите, идващи от държавите членки на еврозоната. Струва ми се, че нагласта към подобно решение е доста негативна. Това би било стъпка срещу идеята за единност на Европейския съюз и против идеята за политическо месианство, спомената от Жозеф Вейлър. Това е съюз от държави членки. Това не е една държава, национална държава. Така че подобно разделяне на институциите би могло да доведе до разпокъсаност и до проблеми с доверието в институциите. Тъй като каквото и да е било разделение със сигурност ще доведе до напрежение, което ще засегне ежедневното функциониране на тези институции. Затова аз смятам, че ще е по-разумно да се намери друго решение на проблема. При всички положения, подобно разделение е възможно за Европейския парламент, ще се наложи за, за, за Съда на Европейския съюз и трябва да помислим дали изобщо е реалистично по отношение на Европейската комисия. Тъй като комисията не е съставена от национални представители и посланници, а в самия договор е записано, че Европейската комисия трябва да защитава общоевропейските интереси. Така че въпросът е защо и успехът на еврозоната да не е един от интересите на Европейския съюз. И вие, членовете на Европейския парламент, не сте посланици на съответните си национални държави. Вие сте посланици и може би, надявам се поне за бъдеще, да бъдете представители на дадени избирателни райони райони, в които има дискусии между гражданите и поне принципно вие не би трябвало да представлявате национални интереси, а би трябвало да имате свободата да защитавате и европейските интереси. Вече редица от участниците в Дискусите споделят моето мнение, а именно, че не бива да се допуска подобно разделяне. Преминавам към следващия част от представянето си, именно новата власт и новите пълномощи на Европейския съюз. Един от важните елементи е сериозното увеличаване на бюджетните и финансови ресурси на европейско равнище. Това би било желателно, поне доколкото разбрах от дискусията до тук. ако има повече средства на европейско равнище, ако има повече средства, ако има структурни фондове и други възможности за намеса, за стимулиране на економически растеж, чрез отпускане на някакви субсидии, например. Това трябва да бъде възможно. Но ако говорим за прехвърляне на правомощи, свързани с бюджет и економическата политика на европейско равнище, има известни ограничения и те наскоро бяха обяснени и от Германският федерален конституционен съд. Но трябва да припомним и, че в последното си решение Конституционният съд на Германия напълни решението си относно договорът за Маастрихт. Там е записано, че в случай, че асиметричната структура на економически паричен съюз се оказа нефункционираща, може да се предвиди реформа, в която да се предвиди някаква възможност за прехвърляне на правомощи на европейско равнище на бюджетни въпроси, като разбира се има и ограничения – няма как да се прехвърли правомощията на германския Бундестаг и на който да даде друг национален парламент на последна дума по националния бюджет. Но със сигурност може да се въведат някакви възможности, да се определи някаква рамка, в която да трябва да се придържа националната политика с цел гарантиране на последователност и хармонизация на равнището на Европейския съюз, за да се гарантира оцеляването на еврозоната. Това според мен е напълно възможно. По този начин ще се вземем предвид взаимосвързаността между националните бюджетни политики и по този начин отново ще има не загуба, а напротив, спечелване, така да се каже, на суверенитет. Следващия въпрос е свързан с легитимността и включването на националните парламенти. Това също е тема, която вече беше обсъдена. И доколкото разбрах от дискусията, всъщност няма особен ентусиазъм за създаване на нови органи и на институции, в които да участват национал, представители на националните парламенти. Като цяло националните парламенти трябва да контролират и да гарантират легитимността на националните политики. Но също така е вярно, че основните източници на легитимност, или поне източникът на голяма част от легитимността на политик на Европейския съюз, записана в член 10 от договора, са именно националните парламенти. Ето защо европейските институции трябва да работят за засилване на осъзнаването на европейската роля, европейската функция и европейската лоялност на националните парламенти на този, въпро... на този етап почти не се говори за този европейски аспект. А е съвсем ясно, че националните политики също играят своята роля чрез демократичния контрол над националните правителства. Ясно, че възможността на представителите на националните парламенти да вземат участие в европейските дискусии ще бъде важен въпрос и ще, бъде, ще се впише в националните избори. И по този начин националните избори ще станат все повече и повече европейски избори. И от своя страна европейските избори ще стават все по-европейски и все по-малко национални. Така че, мисля, че наистина има може да поработим по образованието, така да се каже, на националните парламенти и оттам на европейските граждани. Минаваме към засилената демократична легитимност. Жозеф говори за демокрация без народа и мисля, че той много ясно описа какво е положението. Въпросът е, как можем да превърнем европейските избори в избори, които действително да представят възможност за политически избор? Имаше няколко варианта. Всяка политическа група да определи кандидат за председател на Европейската комисия в рамките на кампанията за избор за Европейския парламент. Това би било добре, тъй като ще има конкретна личност в изборите ще има избор. Например, между господин Шулц и кандидат на НДП от Испания или Италия, например. Това би било добре в изборите. Трябва да имаме предвид това предложение. Също така и идеята, че бъдещите комисари или евентуалните бъдещи комисари са същите хора, които ръководят националните избирателни листи в съответните държави членки. Това също може да придаде повече смисъл на европейските избори. Но тук пак говорим само за отделни личности. А тези отделни политически личности трябва да бъдат допълнени от политически програми. И то не е програми само на хартия, а програми с истински смисъл. А докато комисията се смята само за неутрална административна машина, това няма как да позволи на председателят на комисията, дори и да е избран с конкретна програма, то няма да има възможността да я приложи. Защото на практика съвета решава политиката. Така че възможна стъпка напред е комбинирането на поста на председател на Европейската комисия и поста на председател на Европейския съвет. По този начин председателят на Европейската комисия със своята политическа програма ще вземе участие в работата на Европейския съвет. И това сигурно ще доведе до някаква промяна. А Виждам, че доста се позабавих. Ще се опитам малко да по- ускоря. Ако фискалната политика се включи в рамките на обхвата на правомощите на Европейския съюз, тогава и Европейската комисия ще има специфични функции, за да може тази нова система наистина да има своя смисъл. И тогава действително ще усетим разликата. Ако има мнозинство на социалистите в парламента или мнозинство на консерваторите, това ще се усети. Ще се усети разликата. Подобна стъпка напред действително ще промени нещата. Тъй като за гражданите ще има разлика. За тях ще има значение каква е бюджетната и економическа рамка, която се определя за националните правителства но разбира се, все още не сме стигнали до подобно развитие. За целта най-вероятно ще трябва изменение на договора, а не съм убеден, че правителството на Великобритания ще се съгласи, правителството на Обединеното кралство, извинете, ще се съгласи с подобно изменение. Но ако става дума само за страните от еврозоната и само за 25 страни членки на Съюза, може би това е възможно. И накрая стигнем до последната част от изказването си, свързано с политическия месианизъм. В дискусията стана ясно, че има по-добри опции от... че има по-добри възможности, извинете, в рамките на един обединен Европейски съюз, а не Европейски съюз по избор, така че, изглежда, отговорът е единение. Също така изглежда, че е важно скоро да започне процес на обясняване на смисъла на Европейския съюз. Някои политици вече го повдигат. но не може да се каже, че това е много широко разпространен дебат в държавите членки. И какъвто и да е крайният резултат от този дебат, мисля, че самото му започване, самото поставяне интереса на хората на този въпрос и включването му в кампанията за следващите избори е много важно. По този начин гражданите ще осъзнаят, че са част от Европейския съюз. Не става въпрос дали Съюзът трябва да бъде държава, федерална държава или международна институция. Не това е спорът. Спорът е какъв е смисъл на Европейския съюз. И дали той не може да бъде добър инструмент, който да даде възможност на държите държави членки да участват в изграждането на глобализацията и да си върнат отново влиянието над финансовите пазари, вместо да разчитаме на финансовите пазари да ни помогнат да излезем от кризата. Знаете е, правилата за економически причин съюз и член 126 Комисията може да даде жълт картон на държава членка и да каже, че че тя има проблеми с економическата политика и с дефицита. В този случай финансовите пазари също се намесват и санкционира държавите членки. Но всъщност финансовите пазари не си свършиха работата и целият подход беше погрешен. До сега разчитахме на финансовите пазари да ни помогнат, но мисля, че сега трябва да се опитаме да помогнем на Европейския съюз отново да си върне властта, за да може сам да си помага. Това може да бъде едно послание за хората, за ролята на Европейския съюз в глобализирания свят. Андредъв Дъв спомена, че Обединеното кралство и Турция могат да се превърнат в асоциирани членове на Европейския съюз, т.е. частично членство, но не пълно членство – това може би е един вид заплаха към Обединеното кралство. Тоест заплаха към Обединеното кралство, с което да го принудим да се съгласи бързо с предвижданите изменения на договорите, за да може да изградим един истински функциониращ економически паричен съюз за едно прекрасно бъдеще на Европа. Благодаря ви. Наистина малко време ни остава. Господин Даф поиска да се изкаже. Ако може кратък въпрос и след това, ако може само един да отговори от нашите експерти и след това колегата Траковски, който ще завърши. Господин Даф има думата. Господин председателю, първо искам да благодаря на всички онези, които се изказаха. Е, всички онези, които бяха тук е, сред е, колегите, включително и аз, високо ценим техните изказвания. Така или иначе, обаче, трябва да търсим един начин, за да направим онова, което се нарича управление – или едно правителство, нещо, което има в себе си министри, така както трябва да действа един министър. Преди да се получи то, няма да имаме и парламент, който хората да признават като истински парламент, който действа, както хората очакват един парламент да действа. Така че, излизайки от тук, ми се иска да мислим в следната посока. Надявам се, насърчени от днешната дискусия, да, да мислим за онова, което искаме едно правителство да направи. Нещо, което то не прави по-настоящем. нужда от едно правителство, което да изготви, например, промишлена политика, не само да отпуска заеми. Искаме истинска бюджетна политика, а не само разходи, искаме и приходи. Искаме правителство, което ще създаде обща економическа политика, а не чисто и просто ще координира националната економическа политика. И накрая, може би това ще бъде и най-важното, искаме едно правителство, което ще направи една демократична политика. В случая не говоря само за междуинституционалния баланс на правомощията, нито пък го използвам като риторичен похват за ангажираност към демокрацията. А едно правителство, което гледа сериозно на появяващото се постнационално измерение – на европейската политика. Благодаря. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да се изкаже от експертите тази сутрин или от следобедните ни експерти, ако иска да каже нещо след изказването на колегата Дав? Има ли желащи да вземат думата? Ако няма, колегата Траковски може да се изкаже, за да резюмира чутото от името на парламента и от името на комисията АВКО. Много добре обедини нещата професор Бернис и едва ли аз съм човека, който може да обобщи всичко и да говори много дълго. Ще се огранича само до няколко конкретни бележки, които аз съм си написал. Трябва да признаем факта, че събитията ни изненадват, защото текат и в момента преговори между институциите. Каквото и да правим, първо трябва да се опитаме да се възползваме от текстовете в договорите. След това трябва да се опитаме да опазим уникалния характер на нашия европейски проект, тъй като точно там се крие силата ни, независимо от различните трудности. И в този процес трябва да се опитаме да защитим интегритета на европейските институции. Както чухме, това няма да е лесно, разбира се. Трябва да дадем възможност за гъвкавост, за многостепенност, без да уронваме единността на целта си, да се опитваме да следваме тази единност В полската романтична литературна традиция от 19 век, Полша се възприема като месията на Европа и след това имахме два тоталитарни режима, които се опитаха да разбият тази идея, така че аз лично трудно ги разбирам тези тоталитарни режими, но всички смятаме, че трябва да дадем по-видим избор на хората, да повлияем на политическия процес. И аз с удоволствие и слушах интересните рецепти, които ни предложихте. Всички цитирахте, затова ще използвам Марк Твен. Когато човек е, е на страната на мнозинството, трябва да се спре и хубаво да си помисли за позицията си. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря ви, че споделихте идеите си, ние ще ги вземем предвид и ние ще се поспрем, ще помислим. Благодаря. <clears throat> Благодаря и от мен, на всичките ни гости. За мен лично беше изключително интересен този семинар. Всичко това, което се каза, трябва да бъде мислено, да бъде задълбочено. Но мисля, че всички сме много доволни от чутото от вас. Наистина ви благодаря. И се надявам скоро да се видим possiamo togliere la seduta. Закривам заседанието.